Dear colleagues, we have... Уважаеми колеги, изчакваме все още някои колеги, но вероятно е крайно време да започнем. Първата точка от дневния ни ред е приемането на самия дневен ред. Ако нямате възражение, можем да смятаме, че дневния е, ред се приема без изменения. Втора точка в дневния ред съобщение на председателя. Трябва да съобщя, че се отменя следобедното заседание на 23 септември. Е, и фактически за 23 септември остава само заседание на координаторите от 15 часа до 16.30, повтарям, на 23 септември. Освен това е насрочена извънредна среща с председателя на конференцията на страните 21, КОП-21, за 29 октомври е, в четвъртък в Страсбург. Това е министърът Лоран Фабюс, е, който е председателство КОП-21. Е, ще присъства и външния министър на Френската република ще говорим за предстоящите преговори в Париж през месец декември. Днес езиковият режим се състои от 20 езика, с изключение на естонски, латвийски и, и галски. И както обикновено както обикновено заседанието се предава в интернет. Така, по-нататък. Е, препоръките на координаторите от последното им заседание са разпространени по електронен път. Ако нямате възражение, можем да смятаме, че се приемат. И сега може да пристъпим към четвърта точка от дневния ни ред, посветена на прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на Европейския съюз. Както знаете, Комисията по конституционните въпроси е излязла с доклад под този наслов. Е, от нас се иска становище. И значи предстои да разгледаме проекто становището. Незабавно ще дам думата на нашата, нашата докладчица Неса Чилдърс, докладчик по становище, е, която да ни запознае с позицията си в качеството на докладчик по този въпрос. Благодаря, господин председател. Моментът е изключително подходящ за обсъждане на този въпрос, имайки преди, че комисията Юнкер постигна напредък в някои области от съществено значение за подобряване на прозрачността, отчетността и отговорността на европейските институции. Това число новия ред на срещи, на заседания между комисарите и генералните директори – също така, е, що се отнася до нещо, което представя особен интерес за нашата комисия, а именно е, за състава на експертните групи, които дават юридически, научни и експертни становища на комисията по повод на проекти за европейско законодателство, в това число за околната среда или общественото здраве. На времето решение взето от Европейския омбудсман миналата година да започне по свой почин е, разследване за състава на експертните групи, вече се натъква на, отзив от страна на комисията за усъвършенстване на, на процеса. Освен това, комисията разработва нов правилник за предотвратяването на съответствието на интереси на експертите, назначени в личното си качество. Освен това, от 2010 година насам, трябва да кажем, не е направено кой знае колко за преодоляване на изключително тежките проблеми, свързани с състава на експертните групи. В тях системно по-голямо представителство получава съответния промишлен отрасъл, различни лобисти – и сега трябва да се усъвършенства този механизъм, за да се обезпечи нормативната дейност на комисията в обществен интерес. Комисията следва да приложи адекватни критерии за диференциране на стопански и нестопански дейци и за постигане на баланс във всички генерални дирекции. Според мен за това е необходим задължителен нормативен акт, както препоръчва и Европейския омбудсман, така че всички служби на комисията да работят по единни критерии, за разлика от сегашния принцип адхок. Всеки, във всеки отделен случай се приема някакво решение. И отново тук става въпрос за предотвратяване на несъответствието на интереси чрез въвеждането на системни декларации за заинтересуваността на отделните експерти. Но същото въжи и за достъпа до документи и до протоколите от заседанията на експертните групи. От опита на Световната здравна организация можем е, да се получим Там е прието удачно е, решение за допитване до външни експерти, когато е на лице риск от вътрешно противоречие на интереси. Имайки предвид, че в някои особено специализирани области броя на експертите е твърде малък. Друга една област, която все така е повода за загриженост, е прекомерното влияние на тютюневата промишленост на високото политическо равнище в Европейския съюз. Има редица основания да се съмняваме в е, волята на Европейската комисия да се съобрази с е, е, препоръката на, Европе... на Световната здравна организация от Конвенцията за контрол върху тютюневите изделия. Which aim to protect public health policy from the commercial and other vested interests of the tobacco industry. From the Dalygate scandal through the anti Спомняте си скандала Дали, след това минахме през предоговарянето на споразумението за борба с фалшифицираните тютюневи изделия, изделия Отказа по-нататък на комисията да оповести информация за водените разговори в международен, мащаб по тези въпроси, очевидно е, нещата не съответстват на нашите очаквания. Трябва да видим обаче как правилата да се приложат и тук в Европейския парламент. Това са сред най-неотложните въпроси, които с интерес очаквам да обсъдя с вас, колеги, за да можем да излезем с ясни и недвусмислени предложения по доклада Гиголд за подобряване на прозрачността и функционирането на общоевропейските институции. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега да видим докладчиците Сянка. Не виждам представител на ЕНП. В всеки случай техния докладчик го няма. Може би някой друг от ЕНП. И госпожа Гирлинг от е, да, следващата група Европейски консерватори и реформисти. Благодаря. Аз говоря от името на господин Месмейкър, нашия докладчик Сянка, който е възпрепятстван да присъства. Благодаря на госпожа Челдър за проекто становище. Ще го прочета. Извинявайте, ако е прекалено бързо и не може да се превежда. Становището, което ни е представено, е лично като начало, но ако вземем параграфи 2 и 5, те са общо взето приемливи в сегашния си вид. Други биха могли да се допълнят. Сливането на някои точки също е уместно. Днес нашия докладчик Сянка има три основни забележки. Първо, да повтори настояването на парламента за въвеждането на задължителен регистр за прозрачност на всички институции. На второ място, нашия докладчик е съгласен с докладчицата, че са необходими строги критерии за осигуряване на независимостта на научните комисии, даващи експертни съвети на комисията. И в тази връзка той е, е, би е, желал да се заимства опита на Световната здравна организация на така наречите гост-експерти На трето място, комисията следва да бъде по-предпазлива е, при работата си с научните становища. Е, издържаността на процеса може да бъде компрометирана, когато в желанието си да представи всички е, становища, комисията отдава еднаква относителна тежест на всички, без това да е уместно. Нашия докладчик Сянка смята да внесе няколко изменения и допълнения в тази връзка и очаква е, с интерес по-нататъчната си работа с докладчицата и другите колеги докладчици в Сянка. Към всичко това, господин председател, бих искал да добавя нещо, след като току-що изслушах нашата докладчица, а именно, че не бива да забравяме, че тук не става дума само за промишлени отраслови лобита, като например тютюневото, Действа и много сериозно неправителствено лоби, което докладчицата пропусна да спомене. Смятам въпросът и за това лоби би следвало да бъде осветлен във всички наши становища. Благодаря. Благодаря. Господин Стаеш от е, името на Зелените. Благодаря, господин председател. Извинявам се предварително на преводачите за това, че ще говоря на английски язик. Говоря от името на господин Явор, който е наш докладчик Сянка. Ще зачета е, неговите бележки. Нашия докладчик Сянка общо взето приветства доклада Обикновено лобистката дейност на различни заинтересовани промишлени отрасли води до забавенето на нормативното решаване на неотложни екологични въпроси. Всеки, чиято цел е да постигне едно по-добро, по-екологосъобразно състояние на Европейския съюз, би следвало е, да обръща внимание не само на е, съдържанието на нормативните актове, а и на процедурата по тяхното приемане. Почтеността на политици и политически институции, прозрачността на законодателния процес, на представителството на различни интереси и адекватното управление на стълкновенията на интереси, в края на краищата са от първостепенно значение за всеки, който милее за околната среда. И всички тези въпроси са обхванати в доклада, Становището на нашата комисия ни дава възможност да допринесем, да обогатим доклада от гледна точка <clears throat> на околната среда, общественото здраве и безопасността на хранителните продукти. И особено, от наша гледна точка, за прилагането на научните постижения в нормотворческата дейност. Обикновено законодателят се стреми да основе нормативната си работа на неопровержими научни данни, е, и сведения. И това има отношение към всички нормативни области, попадащи в сферата на нашата компетентност като комисия. На тях би следвало да наблегнем. Очевидно, докладът не обхваща всичко. Вероятно не е наша работа, на нашата комисия, да предлагаме изменение на кодекса на поведение – Колегата Явор се изказва по-скоро за един избирателен подход, т.е. не би следвало да превишаваме правомощията на нашата комисия. Но по един въпрос, например, е, за балансирането на отделните интереси в законодателния процес, е, нашия докладчик Сянка смята, че бихме могли да се произнесем. На лице е сериозен дисбаланс по настоящем в полза на лобитата на частните интереси, в ущърп на онези, които е, извеждат на преден план по-широки обществени тревоги. Би трябвало да развием становището си по тази тема. Онези, които се изказват за екологични и здравни интереси, твърде често не успяват да противодействат успешно на мощните отраслови промишлени лобит. Би следвало да се изкажем в подкрепа на онези, чието глас е най-слабо чут. Ето това искаше да ни каже господин Явор. Благодаря Европа на свободата и пряката демокрация, госпожа Хейни. Благодаря, господин председател. И ние сме съгласни с текста, внесен от колегата. Няма да се спирам на въпроси, които бяха вече разисквани, за състава на експертните групи, за лобистския натиск, неща, които на нас в парламента са ни особено познати. Нещо друго обаче бих искал да засегна, именно достъп до документи за всеки европейски гражданин. С няколко други членове на движението Чинко Стеле, пет звезди, поискахме преди време да получим информация за разходите и разноските на едно дружество, което управлява е, железния път е, от е, Лион до Торино. До сега не сме получили тези документи. Комисията се позовава на четвърти член от е, регламента 1049 10, от 91 съгласно който в случая не може да се разпространи такава информация е, преди търговската тайна и други подобни съображения. И въпросът е, кое фактически би следвало да вземе превес? Интересът на малцина или интересът на гражданите? Нали, тук говорим за проекти, е, финансирани с европейски средства. И, и тези въпроси би следвало да се включат в е, и така вече много добрия доклад. Друг е, аспект, който исках да подчертая е за достъпа до информация за производствата, образивани от Комисията по неизпълнение на договорите цари сериозна неяснота. Е, нито гражданите, нито ние от институциите не, не можем, поне не и с лекота, да получим документи по такива производства, а, а това е от значение за нас, за да е, имаме осведомление, мнение по усъвършенстването на европейското законодателство. Следващия докладчик Сянка. Благодаря, господин председател. Приветствам проектостановището на нашата докладчица. Много целенасочен е текста, специално що се отнася до въпроса за експертите. Да, Европейският парламент е, трябва да се обърне с лице към въпроса, че несъответствието на интереси, лобистката дейност е, сериозно присъстват в нормотворческата дейност на институциите. При все това обаче аз съжалявам, че проектостановището не разисква и други въпроси. Например, е, парично-економическия аспект. Европейските институции, например, истерично е, реагираха по отношение на руската външна политика, въвеждайки ембарго, което е в ущърп на нашите селски стопани. Достатъчно прозрачна ли е по-нататък е, дейността на Европейската комисия в трансатлантическите си е, отношения? Европейските институции не трябва ли да носят отговорност, когато европейски функционери апелират е, за отваряне широко на вратите на Европа пред притока на беженци, и така нататък и така нататък. Много от тези въпроси европейските граждани очакват да получат своите отговори. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Не виждам. В такъв случай ще дам думата на комисията, господин Калаус, който ще ни запознае с позицията на Европейската комисия в връзка с нашето проекто становище. Заповядайте. Thank you. Thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Надявам се, че може да ме чувате добре. Комисията подкрепя всички приоритети, които са набелязани от докладчета госпожа Чилдер в нейното проекто становище. Ние също така смятаме, че съществуващата рамка вече предоставя добра основа. И мисля, че тук може би има някакво недоразумение. Съществуващата рамка е задължителна и тя е приета от Европейската комисия. Тя е задължителна за всеки служител на Европейската комисия. При след това ние оставаме отворени за да подобряваме допълнително системата. И това беше казано от първия заместник председател в отговор на омбудсмана на 29 май. Ще ви споделя няколко примера. Например, регистъра за експертните групи на комисията планираме да се създаде нов регистър за експертните групи от първото три месече на идващата година. Ще имаме и нова спецификация на видовете членове, както и категоризация на интереса, който те представляват и политическите области, в които са активни. Това ще е много по-смислено от регистъра, който имаме днес – още една допълнителна иновация по отношение на регистъра. Унези членове, които представляват общ интерес или организация, т.е. асоциация, неправителствена организация или компания, всички те ще трябва да бъдат регистрирани в регистъра за прозрачност, за да могат да бъдат членове на експертните групи. Така че това ще бъде връзката между двете, която ще бъде изцяло нова функционалност. Това ще бъде приложено както и към съществуващи вече членове на съществуващи групи, така и към бъдещи членове на бъдещи групи. Това е една от важните новости. Ще имаме задължителни покани за проявяване на интерес към участието като експерти в различни групи. Сега това също го има, но не е задължително. С новата система ще бъде задължително да се публикуват тези покани и те ще бъдат публикувани в регистъра на експертните групи. Госпожа Чилдърс говори и за още нещо, а именно ще се въведат подробни разпоредби за управлението на конфликта на интереси в новите правила за експертните групи. Това означава, че ще имаме определение, ще обясним какво представлява конфликт на интереси и след това ще въведем изискване за унези членове, които представляват общ интерес или представляват дадена организация, задължението да попълнят декларация за конфликт на интереси. Тези декларации ще бъдат много подробни по отношение на това какъв тип е интереса, какви области на експертно познание представляват те и службите на, на комисията ще направят оценка на всяка една такава декларация, възоснова на която по-късно ще бъде взето решение дали съответния заявител би могъл да бъде включен в групата или не. Тази информация също така ще бъде публикувана и в регистъра на експертните групи. Също така, по отношение на експертните групи беше разгледан въпроса за балансирания състав. Ние напълно подкрепяме а, това като принципи. Разглеждаме подробно експертната област, в която се изявява специалиста, както и чии интереси защитава. Това обаче просто не може да е принцип, на който да се реши с обикновени сметки. И омбудсмана го призна доколкото е възможно. Ще гледаме да има баланс между експертни познания, географски баланс и баланс между мъжете и жените, но отново почитам, доколкото това е възможно. Преди е имало членове на парламента, които са се занимавали с така наречените недостатъци на дадена група и Много често се оказваше, че въпреки предоставената информация не може да се говори за дисбаланс. Това е, между другото, валидно и за много от отделните случаи, които са, при които са подадени сигнали към омбудсмана. Нещата изглеждат много по-различни в реалността, отколкото на хартия. Така че наистина ние сме много за принципа на балансираност, но всеки път разглеждаме нещата като отделен случай и правим оценка на ситуацията. Друго нещо, за което говори госпожа Чилдърс, в нейното проекто становище ние смятаме, че а, имаме добре съществуващ, добре работеща система, която да работи по отношение на член 5.3. Също така имаме система, която позволява адхок участието на специалисти в работни групи. И сега по отношение на агенциите, нека ви кажа, че заедно с агенциите комисията разработи през 2013 година един подробен наръчник, по който агенцията да работят при конфликт на интересите, но агенциите са много различни и това не трябва да се забравя. Има агенции, които участват в процеса на взимане на решения от страна на комисията, други, които имат сами по себе си регулаторни функции, други, които имат ролята на наблюдатели. И от тази гледна точка въпросите, свързани с конфликт на интереси, са различни. Затова ние заедно с агенцията разработихме въпросния наръчник и агенциите като независими правни субекти сега са приканени да използват тези указания във връзка с конкретните си спецификации. Благодаря, казва председателя. За да приключим дискусията, ще дам думата отново на докладчицата, преди да приключим и да преминем към следващата точка от дневния ред. Благодаря. Само няколко неща към колегите, които се включиха в дебата. Въпроса за НПО-тата. Да, наистина всички могат да бъдат разгледани, както каза колегата от ТКР, но знам, че има становище, че има разлика между обществен и частен интерес. Тук бих могла да кажа нещо повече. Uh, I'm going to talk about Тук мога да се обърна към господин Штас, който се изказа от името на докладчика от Зелените. Ние с удоволствие ще направим препратки към Кодекса за етично поведение, включително и когато работим с лобисти от тютюневия бизнес, но В частност идеята, че етичният кодекс трябва да съдържа баланс между частен и обществен интерес, точно тук комисията казва, че всичко в градината има цветя и рози, а то не е точно така. Истината е, че се противопоставят обществен интерес на частен интерес – и по отношение на тютюневия бизнес всички проблеми, които имаме по отношение на лобирането и наръчниците показват какво точно може да не се сработи добре и да се провали. И наистина един от основните въпроси във всяка рамка е баланс между обществен и частен интерес. Тук не става въпрос да се упражняваме по аритметика, не. Това е просто смаляване, изкуствено смаляване на проблема. Благодаря на комисията. Виждам, че те под наш натиск решават да променят нещата. За съжаление обаче още промените не са достатъчни и ситуацията е доста сериозна. Не е такава, каквато трябва да бъде. Всеки, който е работил с експертни групи или е работил по досиета, в който имаме, в, при които имаме, извинявайте, противопоставяне на, да речем, обществено здраве и частни интереси. заедно ще видите дори и ако сте току-що встъпил в длъжност европейски депутат като мен, как ви заливат всички, над, всички със своя частен интерес. Така че, пак казвам, не е въпрос на математика. Благодаря. Председателя, благодаря и аз трябва да се съобразяваме с графика. Може да внесете изменения до 29 септември до 12 часа на обяд. Ще се гласува в нашата комисия на 9 ноември, а в АВКО ще се гласува на 20 през януари, извинявайте, 2016 година. С това можем да приключим тази точка и да преминем към следващата точка от нашия дневен ред – Става въпрос за възражение в съответствие с правило 106 удължаване на периода на разрешение на активното вещество глифозат. Тук имаме ГОЕ като докладчик и ще дам думата на конечина Катерина, която да ни запознае с темата. Благодаря много, колеги. 540 ломено 20. Предложението на комисията за изпълнение на регламента 540 от 2011 е свързано с одобрението на определени активни вещества, 21 на брой. Има 6 месечно удължение и за съжаление в този списък се включва и глифозат през 2015 година. Този, това вещество трябва да премине към категория 2, тъй като вероятно е карцерогенно и организацията Приятели на Земята, Friends of Earth, излезе с подобно становище. В този случай говорим за пестицид, който се използва в цял свят – IIRC са специалистите в тази област и те излезнаха с доклад през месец януари тази година, в който се казва, че глифозата е вероятно с карцерогенен ефект за човешките същества. През 2011 година комисията вече удължи одобрението и сега, три години по-късно, ми се струва, че комисията има достатъчно време за да излезе със своя доклад, да направи оценка на ситуацията и да види какви притеснения по отношение на общественото здраве с, биха могли да се свържат с това активно вещество. Не виждаме никакви аргументи, които да подкрепят това удължаване. не сме успели да видим доказателства за безопасността на това вещество и Европейския орган за безопасност на храните трябва да ни запознае с подобна с подобен с подобна оценка, извинявайте, след като анализите вече са обработени. На 31 декември изтича срока на разрешителното и ние призоваваме комисията да излезе с окончателен доклад до тогава. Но едно евентуално удължаване на разрешението е нещо, което тук сме обсъждали. Ние сме против използването на тези вещества и тяхното одобрение и съответно бихме искали да пледираме срещу увеличаване, удължаване на разрешението за тези вещества. Искам да излезе с много силна резолюция, за да може комисията да вземе това предвид при бъдещо вземане на решенията. Тук не става въпрос просто за 6-месечно удължение на периода на разрешение, а всъщност за една ясна позиция, която оказва натиск върху комисията и държавите членки най-накрая да разгледат внимателно тези токсични вещества и да ги забранят. Така че това, което искам да получа е вашата подкрепа. Ако няма научна сигурност, то трябва да подходим с съгласно принципа за предпазливост, защото говорим за човешко здраве, здраве при животните и околна среда. Моя колега от групата също иска да допълни нещо, така че наистина благодаря много и се надявам на вашата подкрепа. Окей. Okay. Е. Uh... Председателя. Добре. Има заявки за изказвания. Госпожа Гирлинг. Да, господин председател. Но тук има първо докладчик в сянка, може би първо на него трябва да дадем думата, но разбира се, що ми давате думата, сега ще говоря. Right. Um... И така. Няколко неща искам да споделя. Като всички останали и аз много внимателно се запознах с проучването на а, Агенцията а, за борба с рака. Действително много важен е този текст. Няма окончателно решение. Това е процес, на който ставаме свидетели в момента. Прави се оценка на веществото. И в хода на тази оценка, която трябва да приключи до края на тази година, между другото, се иска да се удължи с 6 месеца въпросния срок, за да може наистина да се подготви този доклад. Имайки предвид как стоят нещата по този въпрос, имайки предвид, че става въпрос за акт за изпълнение? Нямаме правомощия по този въпрос, следователно ние можем само да обърнем внимание на въпроса, да бъде анализиран допълнително защото наистина ние знаем, че в момента се извършва анализа, в ход е този процес – по същество се извършва от ЕФСА, от Европейския орган по безопасност на храните. И е, с други думи, не става въпрос просто за е, възможност да се забрани веществото глифозат, а да се направи анализ, за да се стигне до окончателно правилно становище. Така че, тук що чухме, нали, най-накрая трябва да разгледаме този въпрос, като че ли не се разглежда и анализира проблема, свързан с глифозата, включително и останалите вещества, които се използват при защита на а, растенията. Много подобни анализи се извършват в момента. Анализа на а, Агенцията за изследване на рака просто в момента е а, един от последните, които са в ход. Така че, ако става въпрос за забрана, сега такъв е превода наистина на а, предложението, но не това е нашата роля тук да забраняваме различни неща. Наше задължение, според мен, да се запознаем с научните изследвания, така че да можем наистина да вземем своето становище информирано, за да можем е, да направим наше проучване, ако това е необходимо, и да стигнем до окончателно взимане на решение. И това според мен наистина е и цялостния ни подход. Какво прави Международната агенция за изследване на рака? няма оценка на риска по принцип. Тук просто се разглеждат нивата на експозиция, на излагане на хората на това вещество. Така че да, този анализ е важен, но той няма да бъде окончателен. Ние трябва да продължаваме да се възползваме от подобен процес при взимане на нашите решения. В противен случай няма да можем да стигнем до никъде и е, на надежността в работата на нашата комисия би била по подкопана трябва, така че трябва да подхождаме наистина по един разумен начин. Благодаря. Благодаря, пита Лиза, имате думата. Да, благодаря ви. Официалният докладчик по темата е тук, така че нека най-напред да чуем нейното мнение. А, добре, Председателя, ще ви дадам после думата. Заповядайте. Госпожа Дилан. Благодаря много. Наистина искам да напомня на всички, че аз съм докладчицата в Сянка и много отказаното от колегата са неща, с които а, мога да се съглася. Да, наистина, за да ни вярват, трябва да изчакаме резултатите от всички анализи на Европейския орган по безопасност на храните, преди да предприемем нашето становище, както и докладчетата вече а, предложи. Е, необходимо е да, както е, изисква и органа по безопасност на е, храните, да изчакаме да се приключи този анализ, за да можем да направим оценка дали действително веществото е канцерогенно противен случай заключенията няма да бъдат надежни. Сега, имайки предвид е, на информацията, с която разполагаме, мога да кажа, че ако прибързаме, няма да е, има резултат от е, нашето становище. Ние всъщност сме против е, предложението на докладчицата. Благодаря. Ние сме против. Благодаря. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз очевидно подкрепям госпожа Конечна. Това е господин Пок. От една страна можем да изкажем нашето съгласие. Съгласен съм и с уважаемата колега госпожа Герлинг. Да, е, глифосада в момента му се извършва е, анализ на глифосада. Това е, е процес, който е в ход от 2012 година, като че ли нещата може би малко се забавят. Понякога, разбира се, може да се изкаже и възражение на някои от констатациите в хода на анализите е, що се отнася от е, е, анализа и на Германския институт. Имаше докладчик от Германия по този въпрос, също така разполагаме с това становище. Сега никой не знае кой е автора на този доклад так, никой от нашата комисия не отговаря за него всъщност, така че в крайна сметка може наистина да се изправи, отправи възражение по е, всяко от едно от тези материали, всеки от един по тези материали, които като че ли нямат ясен адресат или автор. Сега, що се отнася и до подхода на генерална дирекция Санте? Е, те извършват своя анализ почти за всички е, пестициди. Има и програма от 2008 година, която е, дава възможност вещества, на които са извършени анализ, да бъдат да бъдат все още на пазара, въпреки многото дела, които се водят по този въпрос. 2012 година продължава анализа, сега за който вече говорим, 2015 година е, пестицидите са на пазара, без още да сме напълно сигурни дали те са напълно безопасни. Обаче, трябва да се спрат тези е, незаконни практики. Аз действително подкрепям едно подобно предложение. Благодаря. Председателя. Благодаря, господин Прецел. Yeah, Глюфозат is... Um... Благодаря ви по глифозата. Знаете каква е химичната реакция, благодарение на което се стига до това вещество. Счита се за канцерогенно една от съставките и глифозата сам по себе си също вероятно е канцерогенен, вероятно води до развиване на рак на кожата или рак на гърдата. Е, така че, очевидно, оказва въздействие на човешки хормони. Сега, дали това е доказано или не? Искам да посоча на този етап – че ние имаме конкретни отговорности пред потребителите. Имайки предвид, че когато а, има висок риск, очевидно трябва да се направи нужното той да бъде а, избегнат. И тук става въпрос за риск за хората, за народени бебета, за бебета, а, които а, ще бъдат кърмени. Следователно, риска е изключително голям. Те ще бъдат изложени на риск тогава, когато а, а, бъдат кърмени от майките си, които са повлияни от веществото. Вече от известно време се извършва анализ, а пък ето, а, като че ли ако сме имали по-рано информацията, вероятно сме щели да реагираме по различен начин. Някои от нас мислят по този начин поне. Аз мисля, както госпожа Гърлинг, че самия факт, че едно вещество е канцерогенно, е напълно достатъчен факт да кажем нека да спрем неговото използване. А не да кажем, добре, в бъдеще може би ще разполагаме с по-добри научни показания, нека да изчакаме. Така че в този смисъл аз съм за. Благодаря, госпожа Мюлер. Благодаря, господин председател. Е, тук като че ли се объркват две неща в резолюцията. Е, един изключително специализиран въпрос, е, по който работи комисията и удължаването с 6 месеца и въпросът дали глифозатът и другите пестициди не би трябвало да а, получат удължаване на срока за използване, докато не получим еднозначен анализ. Комисията изглежда постъпва правилно, спазвайки 16 трети е, член от регламента от 2009 година. Необходимо е наистина да стигнем до постигане на цялост, но научно заключение преди да вземем решение. 6 месеца не е чак толкова дълъг период, бихме могли да изчакаме. И в крайна сметка очакваме и становището на Европейския орган до октомври месец по този въпрос, и след това ще видим по какъв начин можем да включим това становище и в нашето. И противен случай не виждам как ще може да се постигнат сроковете заложени до ноември. Така че предлагам да се увеличи срока до средата на следващата календарна година, за да не се накърни по никакъв начин а, пазара. Сега, разбира се, ако получим конкретна информация от експертите, тогава самите държави членки, техните експерти и експертите от Европейския орган по безопасност на храните биха могли да предприемат своите действия. Така че, имайки предвид предложението в резолюцията и факта, че съществува опасност е, за кърмачетата. Никое бебе не пие по 10 литра на ден. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор има думата. Господин Хъзлинг. Благодаря. Има проучвания, които се извършват в Германия, по силата на които се доказва, че е, се засича наличието на е, глифозат в майчината кърма. Това трябва да се има предвид. И според мен ставаме свидетели наистина и на ам, изказвания през изминалите години, че глифозата е съвсем невинно вещество. Сега, има анализ, е, който се извършва от учените. Дали остават въпроси у нас след този анализ или не, е друг въпрос. Е, трябва да се запознаем с съответните научни постижения, с научните констатации по отношение на глифозата. По-настоящем съществуват много съмнения по въпроса. Европейския орган по безопасност на храните, надявам се, че ще извърши необходимия анализ. Трябва да започнем с данните, казват някои, на Световната здравна организация. Добре, но ние все още не разполагаме с тези данни. Дали пък постановката, че може би глифозата е канцерогенен е нашата отправна точка, когато извършваме нашия анализ, когато водим разискванията си? В крайна сметка – Необходимо е да се извърши а, анализ на риска и струва ми се всички трябва да се обединим около това предложение, след което вече е, възоснова на този анализ на риск да се вземе решение дали това вещество трябва да се а, забрани или не. Аз е, бих приел е, предложението, което се прави за тези 6 е, месеца отсрочка, защото се надяваме, че тогава ще получим данните от Световната здравна организация и съответно ще имаме с ясна постановка от учените по този въпрос. Сега, тук не, не водим просто някакъв спор относно токсини или не, присъствието или не, въздействието върху много биомногообразието и проче и проче. Не бива, разбира се, и да замитаме проблема под черджето. Нужно е да се направи и ясен анализ, да се направи ясна оценка по този въпрос, след което да вземем нашето решение. и е, тогава вече ще можем да знаем дали това вещество е, не бива да се използва в бъдеще. Благодаря. Следващия оратор, заповядайте. Госпожа Ви, благодаря. Е, подкрепям напълно предложението на колегата Конечна. Наистина струва си да почакаме да се удължи срока, да се изяснат въпросите по темата, защото на много места се налага забрана на а, това вещество. В Зано, например, има пълна забрана на използването на веществото а, на обществени места, също така има и забрана за продажба на частни лица. Разполагаме с данни, може би неоспорими, но дори когато има а, и съмнение относно токсичния характер на дадено вещество, това вече би трябвало да ни накарат да помислим и да спрем използването му. Да, по, например, дам за пример Калифорния Там се предлага да се е, включи фразата вероятно канцерогенно вещество на самия етикет, така че да се предоставя известна информация относно опасността при употребата му. В Италия е, има все повече и повече е, дерогации относно използването на опасни вещества поне е такъв е от 2012 година насам, мисля, че е крайно време. Дошло е времето наистина сериозно да се заемем с въпроса и да забраним глифозата. Благодаря, госпожа Дорлано. Си, е, <clears throat> Благодаря. Глифозатът е опасен продукт и парламентът е, би следвало да се окаже на висотата на задължението си да контролира решенията на комисията. Аз е, приветствам също така е, обхващането и на други продукти в е, преембила на решението, в това число влизащи в състава на агент Ориндж, които са евентуално канцерогенни, с ендокринно въздействие. И аз бих искал когато, прочем, настоях да се включи ДК-2, въпросното вещество, в оперативната част на текста ми отговориха, че е достатъчно това да стане в преамбюл. Аз обаче не съжалявам и все още мога с, от все сърце да подкрепя тази резолюция. Благодаря. Thank you very much. And now Peter Lise. Благодаря. Питер Лизе. Благодаря, господин председател. Изслушахме колегите, госпожа Герлинг, Делей. Съгласен съм, действително има известни е, научни констатации по въпроса. Комисията а, необходимо да стъпи на тях, когато прави своя анализ. И слушах внимателно и колегите. И един колега изказа мнение, че в крайна сметка след постановка ясно становище на Европейския орган за безопасност на храните може да се стигне наистина и до забрана. Сега, по въпроса свързан с 6 месеца отсрочка и анализа, който е в ход. Има решение а, от на германския орган във връзка с оценка на риска. И е, необходимо е, разбира се, да се запознаем с заключенията, които аз много добре познавам лично. Но, разбира се, трябва да подходим и с а, критично око. Необходимо да се извърши анализ на над стотина научни доклада, е, но в крайна сметка това не е основата за препоръката. Те като че ли добавят е, към е, общата картина, към този пъзъл, който трябва да подредим, за да стигнем до за нашето решение. Не бива да подценяваме рисковете, също така и препоръките на комисията, които са отправени по отношение евентуалната забрана. И а, германските органи стигнаха до а, заключение, че риска е приемлив. Не непременно това е позицията на Световната здравна организация. А, и не бива да подценяваме различните гледни точки очевидно трябва да проведем много сериозно разискване по въпроса. Може би ще стигнем до съгласие за отсрочка 3-4 месеца да продължи евентуалното отсрочка, за да можем наистина да извършим необходимия анализ. Но за месец-два надали ще можем да разполагаме с задълбочен анализ. Що се отнася до Европейската комисия? и съответно Института за анализ на риска. Там не прибързват с решенията. Знаем това от практиката им до сега. Какво е мнението им? Предлага се ограничаване на глифозата е особено прилагането му съвместно с други вещества, ПОВ, талалумини. Самия глифозат не представлява риск, ако се прилага според указанието. Но има други вещества, които създават подобен проблем, т.е. те трябва да бъдат забранени. Нека да зададем подобен въпрос на комисията. Може би е необходимо да се извърши подобен изключително важен анализ. Днес очевидно няма да стигнем до окончателно становище, нужен е задълбочен анализ. Също така необходимо е да получим и становището на Световната здравна организация на всички органи по този въпрос. Благодаря. Благодаря. А сега следващия оратор. Dank u wel, collega's hier in de MV-commissie. Uh, ehm, al sinds de toelating van. Благодаря, колеги. От въвеждането на този химикал глифозат, е, той е, поражда възражение. Допускането му се основава на е, стара нормативна уредба, на оценка от 2002 година, извършена само от е, един изследователски център за пестицидите. <clears throat> Доста колеги се отнасят критично към е, това първоначално изследване, но е, можем да бъдем критични, прочем, към всички изследвания, извършвани от промишлеността, произвеждаща пестициди. <clears throat> Изследвания, финансирани, например, от Монсанто. Междувременно е, глифозата е проучван нееднократно от независими е, изследователи с оглед въздействието му върху околната среда и човешкото здраве. И както изглежда, е, достатъчно хора са запознати с първоначалното изследване на този химикал, но сега вече могат да бъдат направени изводи възоснова на всички междувременно направени проучвания, а именно, че глифозатът вероятно е, е канцерогенен е, и подобни съмнения не могат да бъдат пренебрегвани лекомислено. Изследванията в 18 е, е, държави членки е, сочат, че повече от 40% от населението има остатъчни количества в организма. Проучени са и водите. 25 водни проби показват прекалено висока концентрация на глифозат с евентуално канцерогенно действие – това не може да се толерира и е важно парламентът именно сега да каже своята категорична дума. Е, някои колеги предлагат да изчакаме и следователно да гласуваме против проекто резолюцията. Да дадем повече време на комисията. На комисията има достатъчно време до сега и не бива да отправяме един неправилен сигнал. Шест месеца имаше комисията да се запознае с първоначалното проучване на глипозата, още повече време и бе дадено да се запознае с изследванията на Световната здравна организация. Е, е, и не бива да забравяме, че е, всички тези изследвания трябва да бъдат последвани от оценка от страна на ЕФСА, на Агенцията за безопасността на хранителните продукти. И колко още ще чакаме? Е, край на краища ние трябва да опазваме околната среда в интереса на своите съграждани по-добре, отколкото е, се справя с това, да кажем, химическата промишленост. Имаме, имаме дълг тук в парламент – Принципа на предпазливост следва да се прилага във всеки случай. И накрая, господин председател, твърде малко се знае за действието на комбинации от глифозат и други е, съществуващи в околната среда. Други пестициди е, е, и подобни химически коктейли могат да бъдат изключително вредни Глифозатът е, широко се използва в съчетание с ДВ и Г и Д. Известен е, канцероген, става въпрос за агента Ориндж, вероятно, използван по време на Вьетнамската война. А, и когато а, е, тези вещества се използват за, <coughs> като пестицид, за растителна защита на генетично модифицирани организми, е, нещата стават е, е, апокалиптични. Значи не само глифозата и другите свързани с него би следвало да се изтеглят от пазара. И аз призовавам Европейската комисия да опазва, както следва, околната среда и общественото здраве. Благодаря. Госпожа Зомар. Благодаря, господин председател. Доколкото разбирам, глифозатът не е пестицид, е препарат за борба с плевелите, но както и да е, изразявам съгласието си с колегите, които са до някъде резервирани. Е, малко е преждевременно, според мен, да е, приемаме е, такова искане за забрана. Глифозатът е сред най-важните хербициди, с които разполагаме. И тук очевидно нещата се свеждат до дозата, до дозировката. Никое такова вещество не е напълно безопасно. Нали, е, е, е, освен ако не се използват механични средства, като брана някаква, за да се борите с плевелите, всяка химическа растителна защита е до някъде вредоносна. А, освен това, в Бразилия, в Австралия, в Съединените щати, други пък е, и регулиращите органи в това число, приемат е, становището, че глифозатът не е чак толкова опасен. Има вероятност е, това вещество да е канцерогенно. Изследванията са, поручва, са извършвани върху животни, и пак нещата се свеждат до концентрацията. И сега, още повече, ако става въпрос за лабораторни плъхове, дали една и съща доза, която показва определен вред, доносен резултат при е, тях, би имала също въздействие върху човека, все още не е ясно. Така че нямаме изчерпателна информация. Опасявам се, трябва да изчакаме констатациите на ЕФСА. А, казахме също така, че глифозатът не се използва е, е в чиста форма. Винаги се съчетава с, с други препарати. А, а така или иначе, не искам да омалуважавам рисковете, но данните са противоречиви. ЕС желая да постави всичко това на, на щателен анализ и становището на ЕФС. Понеже ако бъде забранен глифозатът в Европа, други вещества ще трябва да го заменят. Други вещества, които не са така добре проучени, за които имаме още по-малко информация и това би било далеч по-опасно. Така че е, призовавам към е, предпазливост, към, към е, резервираност. Нали? В крайна краща става въпрос отново, казвам, за дозите, за, за количествата. В крайна краща човек не взема душ с глифозат. Те така, когато ЕСА приключи своята работа, и ако се окаже, че според ЕСА рискът е прекалено висок, той тогава глифозат ще трябва да бъде изтеглен от пазара. Не би следвало да действаме панически, е, трябва да оставим специалистите да си свършат работата. Ето защо аз съм склонен днес да отхвърля доклада. Следващият оратор. Е, благодаря. По-настояще много широко се обсъжда глифозатът и е, днес сякаш оставаме с впечатлението, че се нуждаем от повече информация преди да се произнесем. Ето защо аз смятам, че трябва да организираме едно изслушване на експерти. За да хвърлим светлина върху все още неясните въпроси на този етап не би следвало да сме разединени, да, да е, изпадаме в разногласие помежду си. Край на кращата, ако ЕС се твърди, че се нуждае от повече време, е, то е, тя не иска удължаването на срока като самоцел, като някаква прищявка, определено се нуждае от повече време за изследване. От друга страна, за втори път се отлага вземането на решение и аз не мога да, да погледна с добро око на това. Но във всеки случай би трябвало и координаторите следва да се занимават с това, да организираме изслушване на независими експерти, за да видим колко се знае е, по-настоящем за е, действието на този химикал. Аз по-настоящем не мога да се определя. От една страна е, ЕФСА няма репутацията на лекомислена институция, която с лека ръка пренебрегва съществуващата опасност. Нали? От а, е, друга страна, както казах, информацията не е достатъчна. И на мен се струва, ние следва да се обединим около един компромис. Най-малкото докладчиците в сянка би следвало да се обединят около компромис. Благодаря, господин Флоренс. Благодаря. Ако вземем е, ембаргото на неоникотинидите, аз веднага приех, понеже веществото очевидно е крайно вредно. Но глифозата се ползва от години, е, повече от 20 години, е, без някакви видими вреди е, и ето защо аз съм склонен да подкрепя искането за удължаване на срока с 6 месеца. Аз е, съм е, земеделец и мога да кажа, че тези 6 месеца няма да бъдат достатъчни, чисто технически, за да се проведе до край изчерпателно изследване – И а, тук а, са замесени интересите на най-големите производители в Лос-Андос. Е, не можем да очакваме те да стоят с кръстени ръце. Определено ще се противопоставят на всякаква идея за забрана. И някакси по отношение на хербицидите тук сме на, на кръстопът. Нуждаем се от нова информация, за да наистина да знаем по кой път да тръгнем. Е, е, решението ни трябва да бъде добре обосновано. И вече от практическа гледна точка аз в своята практика съм използвал 5 до максимум 10 литра раундап, е, но в Северна Германия дозата е 20 пъти по-голяма. И тук става въпрос, вероятно, за менталитет, за, за нагласа. И този въпрос за, за практическото приложение на един или друг продукт е, не може да се пренебрегва. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Накратко, понеже вече доста неща се казаха, смятам е, е, Доколкото знам, аз между другото чисто терминологично пестицидите включват хербицидите и фунгицидите, така че нямаме проблем с терминологията. Въпрос на доза. Обаче, и всъщност ние това не знаем. Колко е необходимо за борба с вредителите, колко се освоява или задържа в човешки организъм. Стандарти очевидно няма, и ако се придържаме към предпазливостта, аз бих подкрепила забраната на глифозат. Мисля, че информацията, с която разполагаме по-настоящем, дава достатъчно основание за прилагането на този принцип на, на предпазливостта. Благодаря. Господин Балхас. Вижте, е, проблемът е, е, не е просто за вредното влияние на този химикал върху човешкото здраве, нито за употребата му в растениевътството. Нещата се свеждат до задушаването на дребното земеделие. Понеже благодарение на тези хербициди, на тяхното ползване и разпространение, е, се обслужват интересите на големите е, земеделски производители, е, въвеждащи генетично модифицирани организми, широко ползващи химикали. И тук нещата в крайна ще опитат, опират до продоволствения суверенитет на, на нашите съграждани. Ние трябва да отстояваме правото на всеки да произвежда храната, от която се нуждае на, на своята земя. А ние какво правим? Задушаваме това дребно земеделие. И аз питам комисията на чия страна е в случая. Благодаря. Преди да дам думата на комисията, бих искал да напомня на колегите, че вече сме се занимавали с въпроса на заседанието на координаторите от 25 юни и в заключение тогава се каза, че следва да проведем размяна на мнения с комисията с участието на експерти от СЗО и от ЕФСА, веднага след като е, ЕФСА е в готовност е, да излезе с окончателни изводи. Та въпросът е кога? Кога всъщност? Тази година, може би? Е, Надяваме се през ноември да има такива окончателни изводи, така че с координаторите да можем да насрочим отделно, нарочно заседание, да поканим и представители на СЗО, за да, да, ни, да ни разяснят докъде, докъде се стигнах. А сега бих искал да дам думата на комисията. Да, госпожа Битешов от комисията има думата. Благодаря, господин председател. Да, наистина аз е, бих искал да се спра на въпросите засегнати в проекто резолюцията, а и на някои от повдигнатите тук в залата. Първо, позволете ми да подчертая, че ние имаме много строга процедура за регламентирането на продуктите за хранителна, е, извинете, растителна защита в Европейския съюз. Една от най-строгите процедури. Е, и, и процедурата е строга и устойчива и доста сложна, трябва да кажем. Оценката не е една, на няколко етапа е, започва се с първа оценка в държавите членки, след това обществено допитване, партньорска проверка от други държави членки и чак след това се публикуват изводите на ЕС. И това само що се отнася до оценката на риск. След това специалистите по управлението на риска обсъждат е, заключенията на ЕФСА и вземат решение вече от гледна точка на управлението на риск. И понеже процесът е толкова комплексен, толкова сложен, той е времеемък. Така е за няколко от веществата, които са обхванати в регламента за изпълнение с удължаване на срока за одобряване. Тук разговора е за глифозат е, и това е един от случаите, който се нуждаем от повече време, за да отчетем допълнително поступилата научна информация. Тя е налична, тази информация, и Възложихме на ЕФСА да се запознае с нея и, и това води до изоставане от сроковете за глифозат. Освен това, при допитването в държавите членки бе проявен жив интерес, е, постъпиха много коментари, огромен е броя на, на научните съобщения за глифозат е, така че е необходимо време. Много е важно да се осигури необходимото време за щателно, надежно проучване, особено имайки предвид деликатния характер на въпроса специално за това вещество, за този химикал. Това е, трябва да се, да се проучат сведенията и да се оценят правилно. Освен това, законодателството за растителната защита съдържа и разпоредба, че ако една забава не се дължи на причини, които молбоподателят може да управлява, то комисията може да удължи срок. И точно такъв е случаят тук. Що се отнася до по-нататъчните стъпки, потвърждавам, че очакваме изводите на ЕФСА до средата на месец ноември тази година. Ще ги разгледаме с е, специалистите по управление на риска, постоянния комитет за управлението на риска и ще изготвим проекто доклад и мярка, т.е. акт, акт, който е напълно различен от предмета на днешния разговор. Става въпрос за решение за разрешаване или не на глифозат. Значи, тук не става въпрос да се удължи срока за одобрение или не, а за правилна щателна оценка на фактите. Самото решение е, ще се вземе в последствие. Не преди ЕФСА да е готова със своите изводи и не преди специалистите по управлението на риска да са обсъдили изчерпателно въпрос. В продължение на няколко седмици. Така че решението няма да бъде готово тази година, по-скоро в началото на следващата. И това е причината, по която всъщност поискахме удължаването на срока за одобрение. И искам да ви уверя, че ние много сериозно гледаме на проявеното безпокойство, на, на различните съображения и ще се постараем да отчетем е, цялата налична е, научна информация, за да вземем едно осведомено, солидно решение. Бих искал да отговоря и на въпроса на господин Лизе за пелаталунамите е, и, и този случай сме поискали становище на ЕФСА, понеже се опасявахме от въздействие от съчетаването на двата химикала. И значи очакваме ЕФСА да излезе със своето становище по същото време, по което ще излезе становище за глифозат. Надявам се така нещата да се изясняват. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря ви за уточненията. Госпожа Конечна, преди да видим по-нататък как ще работим по това възражение. Да, благодаря. Господин председател, ще бъда съвсем кратка. Чухме какво има да, да ни каже комисията. Е, че не става въпрос, край на краща, за, за 6-месечен срок, а за отдължаване с няколко години. Какво означава това, че от 2012 година до сега комисията никаква работа не е свършила? имайки предвид, че Европейския парламент междувременно нееднократно е повдигал въпрос. И аз отлагам, че през едните години комисията няма да прояви кой знае каква активност. Е, това е причината, по която настояваме е, е, за приемане на проекто резолюцията. Значи комисията очевидно не си дава труда. ЕФСА също. А междувременно се излага на опасност е, общественото здраве. Ясно е, глифозатът има рискове за човешкото здраве, за околната среда, за биологичното многообразие. Вместо обаче да се изправим с лице е, пред е, този риск, ние се подаваме на лобиски натиск. Нали, първо едно проучване, второ, трето до кога? Като депутат аз не мога да приема това. Няма как да убедя своите съграждани и избиратели, е, че подобен подход е уместен. Риск има е, Да, е, е, разбира се, нужно е да, да проучваме, да, да, да оценяваме и разговаряме, нищо, нищо против. Но, но не, не бива да си затваряме ушите за това, че през последните три години нищо не е свършено. А още веднъж се иска да удължаваме срок. И не искам през 2018 година да водим същия разговор, да се навеждат същите аргументи. Ще видите ли, нужно било още време. Междувременно може да се направи много. Ето, това са съображенията, по които е внесена проекторезолюцията и аз е, е, с готовност ще гласувам за нея. Нашите, нашите съграждани имат право да знаят как се определяме ние по този въпрос. не можем да проявим същата безотговорност, да чакаме евентуално още 3 години, след като и сега е известно, че глифозат е опасен продукт. Благодаря. Ще гласуваме днес след обед и ако се приеме текста, той ще бъде внесен в пленарната зала за гласуване на първата пленарна сесия през месец октомври. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение с Комисията, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и ЕФСА за бактерията за бактерията Кампилобактер. И веднага ще дам думата на госпожа Андрея Хаман, изпълняваща длъжността директор на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, за встъпление. Благодаря много, господин председател. Добро утро, дами и господа. Радвам се, че успяха да включа тази важна тема в дневния ред за обмяната на мнения между нас и вас. Искам да ви запозная с определени данни във връзка с кампилобактерията. Първо, искам да ви покажа малко повече информация за това как протича на инфекция с кампилобактер. В случай на инфектиране повече от 99% няма да разберете, защото няма симптоми. Малката част от хора, които изпитват симптоми, получават диария и треска с продължителност между 5 и 10 дни. Обикновено пък инфекцията очумява от само себе си и не се налага лечение. В повечето случаи наистина има пълно възстановяване без никакви последствия. В много малко случаи обаче може да се получи осложнение, реактивен артрит, така се нарича това възпаление на ставите и в съвсем малко наброй случаи може да се получи един неврологичен синдром, при който се стига до парализа. Разбира се, имаме и в някои наистина много редки случаи и смърт. Какви са данните, които не знаете? Може би не може добре да видите информацията в момента, но се надявам по-късно да можете да видите тази информация. Виждаме какво случва по отношение на тенденцията при кампилобактериозата. 2008-2014, други задания още не са валидирани от държавите членки. Както може да видите, всяка година има докладвани над 200 000 случая. Имаме сезонно разпространение, юни и август са пиковите месеци. Имаме много малко информация по отношение на хоспитализацията, знаем горе-долу, че само, само за 30% от случаите дали те са били хоспитализирани или не, от тези 30% 43 са били хоспитализирани, което прави малко повече от 20 000 случая на година. През 2013 година са докладвани 56 смъртни случая и предварителните данни за 2014 година показват, че има 10% увеличение в сравнение с 2013 година. Така че проблема не изчезва. Ако разгледаме е, разбивка по възрастови групи, можем да видим, че най-засегнатите са децата от 0 до 4 годишна възраст дали това е защото те са най-засегнати или защото в случай на диария при малки деца, родителите са по-склонни да се обърнат към доктор и съответно доктора да вземе проба и да даде диагноза. Не знаем дали това е причината. Но практиката е постоянна, така че това, което виждаме като увеличение през 2014 година показва реално увеличение. Сега ще ви кажа какво знаем ние по отношение на уведомленията и задължителното отчитане от страна на държавите членки. Чували сте, че в случаите с, на заболяване с диария има определен брой случаи, които така и не достигат до нас. Ще ви кажа каква е статистиката, с която разполагаме всички инфекции, симптоматични и асимптоматични. 99% от тях са асимптоматични. 0,83% инфекцията на човек на година, т.е. почти всеки се инфектира, но 99% от хората не знаят, че са инфектирани. От всички тези инфекциите, които протичат с симптоми, се счита, че са 2 милиона и 400 хиляди на година. И ще ви помоля да не се фокусирате върху самите цифри, защото те са свързани с прогнозни стойности и предположенията, които сме направили, както и проучванията, които сме взели за основа. Например, при симптоматичните случаи, според нас според Европейския орган за безопасност на храните, стигаме до много повече случая. Не знаем колко случая точно, с, при колко случая пациентите са се обърнали към своя личен лекар, тъй като има много малко информация, с която е на разположение. И накрая стигаме до случаите, които са докладвани. И така стигаме до цифрата през 2014 година. Всъщност имаме една сериозна част от случаите, при които нямаме, за които нямаме данни. Европейския център за контрол на заболяванията ме помоли да ви предоставя информация за резистентността на компилобактерия. Те, например, имат сериозна резистентност към ципрофлуксацин. Виждате някои от най-често регистрираните щамове, Едните са кампилобактер коли, а другите са кампилобактер жижуни. Виждате, че оранжевото показва резистентността при бройлери и разликата е много малка. По отношение на ципрофлуксацина, нивото на резистентност е много високо. Въпреки това обаче, по отношение на кампилобактерите, За момента те имат ниска резистентност към, на, към лекарства, както и към антимикробитични препарати. И така отново стигаме до същността на информацията. Ние имаме информация само за регистрираните случаи, които са случаите с симптоми. Те са около 200 000 на година. Смятаме, че имаме над 2,4 милиона инфекции годишно, включително и тези, които протичат без симптоми. Мога да ви предоставя малко повече информация как стигнахме до тези цифри, но има високо, резистен, високо ниво на резистентност към флуро, флорокинолоните, един от които е ципрофлуксацина. сега използваме едно проучване във връзка с а, използване на противокиселинни препарати, така наречените антиасиди. Разглеждаме разпространението на кампилобактер и противокиселините препарати. И това проучване се опитва да види дали има причинно-следствена връзка по отношение на компилобактери и други подобни инфекции работим в тясно сътрудничество с Европейския орган за безопасност на храните, за да можем да контролираме тези патогени. Ние трябва да си помагаме. Съвместната работа е единствения път напред. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря много. Сега ще дам думата на госпожа Уини Месенс която работи в Биоконтам, което е част от ЕФСА. От името на ЕФСА, благодаря, ще ви разкажа повече за появата на кампилобактера в производството на бройлери. Това са а, птици, които се отглеждат за месопроизводство. И след това ще продължа, като свържа присъствието на кампилобактера при тези птици с случаите на кампилобактериоза при хора и накрая ще въобще какви са начините за намеса. Кампилобактер е бактерия, която се намира в хранително-стомашния тракт на топокръвни животни, като например пилета, и не води до често не води до появата на никакви симптоми. Що се отнася до присъствието на, този, на тази бактерия кампилобактер при птици, ще се позова на две на два източника. Първо едно проучване на ЕФСА от 2008 година, което показва, че всеки 7 от 10 партиди птици съдържат птици, които а, имат наличието на тази бактерия в своя хранително-стомашен тракт при след извеждане от кланицата 75,8% от труповете на птици съдържат това съдържат тази бактерия, като разделението е между двата основни щама. Последния източник на информация идва от данни за мониторинг на Европейския съюз от 2013 година. 12, 20% от бройлерите и 30% от свежото пилешко месо са положителни за кампилобактер. В този случай не е използван хармонизиран начин за пробонабиране и тези резултати трябва да бъдат внимателно тълкувани. И така, как можем да свържем тези данни с случаите на кампилобактерия при хората. То е свързано с начина по който се обработва, подготвя и консумира пилешкото месо. Това може да носи отговорност за 20 до 30% от случаите на зараза при хората, а 50 до 70 50 до 80% извинявайте, могат да бъдат свързани с пряк контакт или не пряк контакт с места, на които се развъждат пилета, например през воден източник. Друг подход се базира на анализ на епидемните огнища. През 2013 година имаме подобни 32 огнища, при които ясно се вижда, че има кампилобактер и месото, пиршкото месо е свързано с 50% от тези огнища. При оценката на пилешкото месо, кампилобактера и саламонелата бяха отчетени като сериозни рискове за общественото здраве, за да може да модернизираме начина по който инспектираме месото от ЕФСА излезаха с начин за оценка на безопасността на месото, като мерките се използват както на място, на което се отглеждат животните във фермата, така и при кланицата. И накрая на своята презентация ще ви разкажа малко повече за поставените цели във връзка с тези мерки за да можем да контролираме кампилобактерията при производството на бройлери. Мерките могат да се прилагат както във фермата, така и при кланицата. Трябва да имаме сериозна биосигурност във фермата, за да може да се предотврати заразяването на птиците. На практика обаче това е нещо, което много трудно може да се постигне тъй като мухите също могат да пренесат бактерията, може да се подходи към намаляване на инфекцията с инсталирането на защитни мрежи срещу насекоми. Други варианти, неща, други варианти е да се намали възрастта за колене 28 дни. Сега средната възраст е 41 дни за при бройлерите за клане, също така да се намали гъстотата на, на гъстата на отглеждане на животните. При кланицата трябва да има сериозни мерки за хигиена. Допълнителни мерки са облъчване или обучване или изготвяне на месото, също така замразяване на трупното месо. Ако имаме намаляване при фермите, това също намалява нивота на заразяване при кланиците. Другия вариант е да се прави обеззаразяване с гореща вода, но в момента нямаме специални мерки за обезразяване на месото на бройлери в Европейския съюз. Сега разглеждаме възможностите за работа с определени вещества. Какви са целите? При първоначалното производство трябва да имаме определени критерии, които трябва да се спазват, а също трябва да има и такива при кланицата. Както казах, 7 от всеки 10 партиди бройлери са позитивни за кампилобактер през 2008 година и се опитахме да изчислим какво ще въздейства върху общественото здраве, ако намалим тази цифра. Ако 25% от всички партиди са положителни за тази бактерия, то тогава това ще доведе до намаляване на половина на риска за общественото здраве. А ако имаме 5% зараза при партидите бройлери, това ще доведе до 90% намаляване на риска. За момента тези цели не са, не са постижими за бройлерите, които излизат навън. За момента имаме много различни критерии по отношение на макробиологията. Сега ще ви дам два примера. Да речем, ако всички партиди, продавани като прясно месо, не съдържат повече от 1000 клетки кампилобактер за грам кожа, то е, заразяването при хората ще се намали с 50%. Въпреки това обаче, ако приложим този тест, 15% от всички партиди птиче месо няма да могат да отговарят на изискванията за продажба. Намаляване на всички на макробиологичните показатели на 500 на 500 клетки на грам ще доведе до 90% намаляване, но това не е приложимо. Благодаря. И така, на последно място на най-позначение даваме думата на представител на комисията, господин Коен Ван Дик. Благодаря. Благодаря, господин председател. Позволете най-напред да благодаря на вашата комисия за това, че включихте тази точка в дневния ред на разискванията ви и предоставихте възможност на комисията да ви запознае с нашето становище относно онова, което следва от тук нататък. Освен това искам да ви напомня също така, че това е много сериозен приоритет и това е мнението и на нашия комисар по този въпрос и всичко това също така е факт, добре известен и на Европейския парламент. И двете експозета бяха изключително ясни и е, засегнаха анализът, извършен в хода на проучванията, представени пред вас сега, както във връзка с хората, така и животните. А сега, що се отнася до мнението, становищата на комисията, първото бе споменато вече във връзка с риска при птичето месо и а, риска от кампилобактер наравно с риска от салмонелата. А, освен това, и становището на ЕФСА съвсем наскоро излезло относно ефективността при използването на а, кислородната вода при обработката на трупно птиче месо. Освен това, комисията е, също изиска а, анализ, разходи, ползи, за да, могат, за да може да се направи предложение относно нужните мерки, които трябва да бъдат въведени. Също така разгледа се и а, е, въздействието на всички тези а, е, фактори, имайки предвид разработването и на мерките за контрол в последствие. Така че, нашия подход се основава на научните становище на ЕФСА и също така анализа разходи-ползи. Има открито разискване по въпроса с държавите членки. Между другото, днес то става факт, така че съвпада с вашето изслушване. Три са основните мерки, които предлагаме. На първо място критерии, които трябва да бъдат въведени в кланицата изключително важен елемент от цялата процедура. На следващо ниво е много важно да се предложат конкретните стъпки в производствения цикъл, за да се направи съответно анализ къде е нужно да се добавят допълнителни мерки с цел преодоляване на заразата. Всичко това ще се разисква с заинтересованите страни и държавите членки. По-нататък, на следващо място, критериите, хигиенните критерии, това е факт, имаме опит по този въпрос – но изключително важен е контрола на компетентните органи при спазването на предписаните критерии. Така че, освен, че ще се разпишат критерии, които, които разбира се, ще бъдат разисквани най-напред, ние също ще задължим компетентните органи да взимат проби, да извършват проверки на спазването на критериите, а също така и трябва да се извърши проверка а, тогава, когато а, има нарушаване на критериите, какви са съответно стъпките предприяти от кланицата или компетентните органи, за да бъде отстранено, а, отстранен направения пропуск? На последно място – в този пакет бихме искали да се разгледа и възможността за използването наистина на пероксид на киселина при обработката на птичето трупно месо. Това е нещо, с което според нас е положително предложение, защото имаме вече положителни резултати от анализа, извършен когато а, разписвахме и предлагахме критериите, свързани с а, а, хигиенните изисквания при а, обработката а, в а, кланична среда, бяха предложени действително и допълнителни марки и използването на тази киселина за а, премахване е, опасността от е, зараза и гарантиране безопасност и ефикасност на е, производствения цикъл. И така, комисията наистина обръща изключително голямо внимание на риска, има ясни данни, които се анализират има известно увеличение, което забелязваме в информацията, която получаваме връзка с заразяване. Следователно трябва да обърнем още по-голямо внимание на всички тези проблеми. Необходимо е да изискаме стопанските субекти още по-голяма бдителност компетентните органи да оказват повече контрол, така че в крайна сметка да бъдат спазвани всички предвидени критерии и да се даде възможност за използване на предложената киселина при обработка на, на трупното месо. По този начин целият пакет от мерки ще може да гарантира намаляване заболеваността сред населението. Thank you very much. And now we can start the debate. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Благодаря, колеги. Е, сега ще дам думата първо на госпожа Кростета. Благодаря, господин председател. Мисля, че току-що изслушаните експозета са особено интересни и също така будят тревога и сочат неотложния характер на въпроса. В записката, която получихме, се подчертава връзката между кампилобактер и резистентността на определени антимикробни препарати. И също така в записката се казва, че е, е, се въздейства всъщност върху наличността на ефикасни антимикробни препарати за противодействие на тази инфекция у хората. Е, Проблемът ме интересува, защото фактически той се свързва с преразглеждането на регламента за ветеринарните медицински препарати и там въпроса за антибио... антимикробната резистентност е от съществено значение. Е, значи по препоръка на комисията и на Европейската агенция за медикаментите се създава списък от критични медикаменти, чиято употреба се запазва само за човек. И възможно ли е, е такова е, едно решение да, реди и въп... да уреди и въпроса е, за е, тази бактерия или въпросът за нея следва да се третира отделно. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Госпожа Сърбо. Така както а, чухме в експозето, 9 милиона а, са инфекциите, причинени от кампилобактер годишно. А, те са много неприятни, в крайна сметка последствията от тях са неприятни, често преминават бързо, но се стига до сериозни осложнения, а, засяга се нервната система и проче. Следователно, Чухме също така, че 2,4 милиарда евро годишно са необходимите средства за преодоляване последиците от заболяванията. Следователно трябва да предприемем конкретни мерки по този въпрос. Към пилобактер се пренася основно от трупно птиче месо, потенциал за заразяване на хората е много голям, следователно, ако а, се справим с проблема, ще можем да реализираме милиона евро економии. А, питам комисията, дали липсва законодателство, което води до тези, това вълшено положение на нещата или това се дължи на лошо изпълнение на съществуващото законодателство? Благодаря. Госпожа Герлинг. Thank you. Um... Благодаря. И аз също поставям под въпрос сериозността на проблема, свърза с кампилобактер. Моя свекър пострада и наистина бих казала, без да преувеличавам, че а, беше застрашен живота му от инфекцията. Има изключително много данни относно използването на антибиотици и последствията, които води това във връзка с нарушаване, включително и на храносмилането. Знам, че храносмилането е изключително важно за човешкото здраве, така че много сериозно трябва да подходим към този проблем. Няколко въпроса искам да задам. Не беше много ясно дали има а, критерии, хигиенни критерии по настоящем, които съществуват. Разбирам, че има препоръка в тази насока. Как стоят нещата? Липсват или съществуват? Мисля, че госпожа Сърбо зададе сходен въпрос. Така че за мен това остава неизяснено. Много моля да ми отговорите. Питам се, имайки предвид трите нещата, които комисията обръща внимание, дали разглеждат също така и въпроса за бързото замразяване на повърхността като възможен подход. Това на практика означава, че продукта се замразява, но това попада е, под е, разпоредбите за замразената храна. Бихме могли да променим дефиницията, ако е необходимо. Ако при птичето трупно месо това замразяване може да доведе до 90% намаляване на опасността, тогава вероятно си струва да разгледаме определението за замразяване на пресно месо, вместо просто да се откажем напълно от него. А, също така, задавам и въпроса, защо комисията не разглежда също възможността за а, евентуално разреждане на а, птиците отглеждани по стопанствата. А, да, разбирам, че от гледна точка на замеделските стопани и науките подхода е възможен, но по този начин а, наистина се отваря вратата за много масово разпространяване на бактерията. Следователно, е необходимо да направим нужното така, че на входа да се спре този проблем. Благодаря. Благодаря, госпожа Конечна. Děkuji, budu mít pouze velmi stručný dotaz. Řada těch věcí tady již byla řečena, ale eh, Благодаря. Вече бе казано повечето, от което исках да попитам, така че съвсем накратко. При настъпване на зараза. Разбираме, че трудно се лекуват пациентите. Понякога това отнема до 10 дни, а понякога има последствия, осложнения които продължават много по-дълго време. Питам се, колко често хората се разболяват, така че осложненията да отнемат по-дълго време. някои държави членки разбираме, не могат да се предприемат конкретни мерки. А от друга страна е важно да направим нужното, така че да не се разпространява заболяването и заразата. Благодаря. Господин Стас, благодаря. Благодаря на ораторите, благодаря и на представителя на комисията, който се изказа по тази важен въпрос във връзка с кампилобактер. Сега, що се отнася до казаното от господин Ван Дайк и плана, който той представи. Плана е съставен от три етапа, който се включват хигиенни мерки, контрола от компетентните органи и също така използването на киселина за почистване на птичето трупно месо. Действително, проведен е разискван и дебат е, с, с участието на държавите членки по същество относно тази процедура за почистване на трупното месо. Използването на Оцетна киселина е също разгледано като метод, който може да се използва. Знаем, че всички тези марки засягат и а, споразумението за партньорство, свободна търговия с Съединените щати. Крайна сметка – разбираме, че потребителите а, е, не са съгласни а, е, птичето месо да бъде третирано по този начин. А, е, господин Ван Дайк се изказа относно, изказа положително отношение относно отварянето отново на тази възможност за водене на подобни разисквания с ЕФСА, разбира се, след като ЕФСА проведе нужния анализ на темата. Да, разбира се, това са много важни въпроси от гледна точка на комисията, но пък нищо не бе казано относно е, мнението на потребителите. И това ме тревожи. Обръщам се към представителя на комисията. Бихте ли могли да ни уверите, че при а, отварянето на нова дискусия за подобен метод за почистване на трупно месо, ще бъде направено по искането на щатите или по, в интерес на потребителите. Благодаря. Следващия оратор. Molto breve. Allora, Abbiamo ascoltato e appreso che le CDC e anche l'EFSA stanno monitorando la presenza di... Благодаря. Много внимателно изслушахме всички становища, изказани от представителите и експозатата, които бяха направени по отношение на кампилобактер, но като цяло искам да попитам, търсите ли альтернативен метод, различен от използването на антибиотиците? И на следващ е, етап искам да попитам, може би също така и а, кучетата са разпространители на кампилобактер. Разглеждате ли и тази възможност за заряза, именно домашните животни? Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Бих искала да напомня, че интензивното животновътство определено излага човека на вредното въздействие на кампилобактера, но консумеристските така наречени методи са вредни. Колко още хранителни трагедии трябва да се случат, за да сложим край на тази практика на фаворизиране на търговския интерес. В едно от своите известия ЕС сочи, че за намаляване на риска следва да бъдат приети мерки преди клането. И следователно, какви са тези мерки? Е, Американското министерство на здравеопазването е, заявява, че клането е, води до пренос на бактерията от чревната област в тялото на закланото животно. Как гледа ЕФСА на тази оценка? Благодаря. Госпожа Шалдемос има да. Jamen, det er jo helt klart, at, at øh, vi skal agere hurtigt. Øh, det tror jeg ikke, der er nogen her, der er uenige om. Altså, det er generende for de er folk. Uh, да, uh, разбира се, uh, трябва да се реагира бързо за хората, uh, засегнати от тази инфекция нещата са сериозни. и Повишава се риска от микробна резистентност, от друга страна. Но при това трябва да кажа, че се отнасям доста скептично към идеята за хи... някакво химическо измиване на трупното месо. Разпространението на кампилобактер трябва да се е, спре при източника, т.е. преди да се стигне до кланицата. Два въпроса. Каза се, че много информация има, но тя не е хармонизирана. И значи към данните трябва да се подхожда предпазливо. Е, в същото време комисията твърди, че данните са надежни. И е, някак не е ясно. Според мен са необходими по-добри правила за отчетност, за събиране на информация, така че да са възможни сравненията. Сега, що се отнася до вносното птиче месо, и колкото и да, да, да е сериозен обема на местното ни производство, доста се внася от чужбина. И как стоят нещата там? Не знаем. И нали, комисията говори за е, производството на птиче месо в Европа откъде сме сигурни, че постъпващата от чужбина продукция е, е безопасна. Благодаря, господин Ек. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да кажа, че е, семейството ми сме имали доста скърбни преживявания е, в резултат такива е, резистентни бактерии, микроорганизми, е, тъстми. Почина. И смъртта му беше мъчителна от именно такава зараза. Въпросът ми е дали да не хванем бика за рогата, както се казва, и да се борим с проблема в производството. Тоест, колкото по-интензивно е животноводството, колкото повече антибиотици се прилагат, толкова повече се влушават нещата. Така че най-простото нещо би било стадата или, или е, е, групите, на които се отглеждат е, животните за клане, да бъдат ограничени по численост. Благодаря. Преди да дам думата на комисията, на Центъра за контрол и профилактика на заболяванията и на ЕФСА, за да отговорят, аз също бих искал да задам въпрос – Е очевидно се изправям пред една много сериозна, сложна ситуация и, и, и тя очевидно налага всеобхватен някакъв отговор, е, е, за да се премахне тази бактерия, както при отглеждането, така и при клането на животните за месо и, и, и преработката му до потребителя във всеки случай поне да се намали присъствието на тази бактерия колкото се може повече. И въпросът ми е, смятате ли, че на етапа на преработка не може да се измисли някаква новаторска форма на, на опаковане, е, за да се преборим с тази бактерия? Тоест и след клането, след преработката да е, се направи така, че разпространението на бактерията да бъде минимално. Така сега, ако може в Центъра за контрол и профилактика, след това комисията. Да, благодаря. Благодаря ви за зададените въпроси. Аз е, мисля, че повечето от тях бяха зададени на ЕПСА и на комисията, но е, бих искал да подхвана въпроса на госпожа Конечна за честотата на осложненията, които следват от такава зараза. След като се запознахме с литературата, стигнахме до извода, че е, този последващ артрит, е, възпаление на ставите, е, се наблюдава в 1,7% от случаите. Значи колкото повече случаи в абсолютно изражение имате, толкова повече случаите на такъв реактивен артрит. Е, той е обратим, обаче е, лекуването, лечението може да, да, да продължи и до половин година, но, но този артрит е, е лечим. Другите осложнения са по-редки около 0,09 е, стотни. А, много рядко. Но и 17% от е, случаите на такива осложнения е, фазата е лека, от останалите 83% около 4% са смъртни случаи, между 17 и 31% обаче се стига до хронично увреждане. Значи 65 до 80% от е, е, случаите на тежки осложнения също са обратими. И връщайки се на проблема за антимикробната резистентност, като казах, е, огромното мнозинство от случаите на кампилобактер отшумяват без терапия. В малко на брой случаи обаче е, бактерията може да напусне чревния тракт, да попадне в кръвта на, на човека и, и тогава вече се налага антибиотична терапия и ако се прояви резистентност, нещата стават много лоши. А, благодаря. ЕФСА. Благодаря, господин председател. Само да кажа, че що се отнася до източниците, много е важно да разполагаме с достатъчно данни. Е, и ние много щателно сме проучили относителния дял на, на прилепите като евентуален вектор на разпространението на кампилобактер. По-нататък е, бактерията се наблюдава не само в птичето месо, в бройлерите, а и в говеждо, е, свинско и, и агнешко. И причината, по която обаче се наблюдават повече случаи в птичето месо, е, е отчасти това, че има специфика на, на клането на, на, на птичето месо. Е, има повече възможност за кръстосано е, замърсяване и зараза. Е, и освен това, след като бъде заразено трупното месо, бактерията оцелява дори в търговската мрежа на дребно въпреки е, че се вземат мерки за охлаждане. А в говежето месо, поради технологичния процес в кланицата, няма чак така възможност за разпространение. Така, що се отнася до данните и тяхната хармонизация, базисното проучване е всъщност хармонизирано. Взети са проби от всички държави членки с едина методика на пробовземането, е, едина методика на анализ на, на щамовете, но, но не това можем да кажем за последващите данни от текущия контрол. Значи, е, базисното изследване е от 2008 година и тогава бе констатирано констатиран заразяване на около 30% от е, месото. После в данните от текущия контрол следва да се види кои държави членки са внесли, са подали тази информация, понеже, както казах, има големи разлики по обема на данните. Ем, някои държави членки постъпват много данни и осредняването им е, фактически не може да се смята за представително за е, целия Европейски съюз. Е, първо, за опаковките казвате е, и за е, обеззаразяване с пероксиацетна киселина. В това отношение комисията винаги е смятала, че обеззаразяването или декотаминацията не може да бъде альтернатива на хигиената. Така че деконтаминацията, евентуално с пероксия светна киселина, е част от един пакет, е, който включва хигиенни мерки преди всичко. Е, е, за птично месо вече имаме хигиени критерии за недопускането на салмонелата – и смятаме да допълним тези критерии, е, за да се контролира по-добре риска от разпространение на кампилобактер. Като се има пред, разбира се, че спецификата на двете бактерии е различна е, и, и е добре да се приемат отделни, успоредни мерки, но не едните мерки да заместват другите. Сега въпросът е дали уредбата е слаба или прилагането и не е добро. Е, в продължение на години е, в държавите членки, както компетентните органи, така и промишления отрасъл са полагали много големи усилия, но данните все още сочат, че няма кой знае какъв напредък. Така че комисията смята, че хармонизирани мерки навсякъде в Европейския съюз биха били по-ефикасни в случая за е, е, намаляване разпространението на кампилобактер. Бързото охлаждане, да, е, проучвали сме въпроса, изследва се той от, от експертите. За сега сега вече по-широко се прилага е, тази техника, за да се види и доколко е ефикасна. Така че ние гледаме без предубеждение на, на тези неща. Всички мерки, които биха могли да доведат до намаляването на риска, следва да бъдат разгледани. Е, частичната депопулация, е, казвате, в становището на ЕСА въпросът също е разгледан и тя може да допринесе за разпространението на кампилобактер в ятата. Значи не всички птици е, растат е, е, с един и същ темп, е, е, така че тази практика на частична депопулация за отбиране на онези, които са готови за клане, а други, е, от другите, които следва да останат за доогояване или до отглеждане, е, на, на, на тази практика не може от днес за утре да се сложи край. Тя е, е обичайна такава стопанска практика и наистина това е именно е, частично е, подбиране на, на, на птици за клане е, води до е, по-голямо разпространение на, на бактерията. Що се отнася до антимикробната резистентност, е, комисията гледа на въпроса приоритетно. Имаме план за действие, вече се осъществяват действията, а и оценката на, на, на самия план. Към края на тази година, в началото на следващата, ще публикуваме първите резултати от оценката. Едно от основните направления на дейност е, е прегледа на ветеринарните медикаменти. Е, намаляването на кампилобактериозата би намалило и потребността от прилагането на антибиотици и разбира се, едно от направленията на, на действие е разумната е, и минимална употреба. Но ясно е, колкото повече се намалява заболеваемостта, е, е, е, толкова повече ще, ще намалява и разпространението и приложението на медикаменти. И последно за опаковането, това е една възможна альтернатива. В разговорите с специалистите от отрасъла сме обсъждали при постъпването на нови данни за такива нови технологични решения, те ще бъдат е, разгледани много внимателно. Е, и всичко това в рамките на процеса, който ще започнем сега по обсъждане с държавите членки, с заинтересованите страни, потребителските организации и прочие на нали, този пакет е, е, регламентиращ общи мерки за борба с е, разпространението на тази бактерия. Благодаря. Да, Барт. Зададох конкретен въпрос за евентуалното влияние на САЩ върху е, одобряването на практиката за измиване с перокси на киселина. Е, избягвате ли въпроса ми? Е, В всеки случай аз бих искал да получа отговор. Освен това, изследвания на потребителското мнение сочат, че потребителите не биха погледнали с добро око на, на обеззаразяването на, на птичето месо и, и, и друго месо като цяло по този начин. Извинявайте, е, че не отговорих на въпроса и пропуснах. Той няма. Нещата са съвсем различни. Ние е, сме разгледали възможността, е, анализирали сме е, ползата и разходите, някои варианти може и да са добри, но, но не са достъпни. И е, в този случай наличието на положително мнение на ЕФСА за прилагането на тази методика и резултатите от анализа на ползата ни навеждат на, на мисълта да препоръчаме прилагането на такова обеззаразяване в пакета, без да се влияем от практиката в САЩ. Благодаря. Сега можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение с комисията относно задължението за посочване на страната на происход или място на происход на определени хранителни продукти. шест категории. Всъщност тя, историята има дълга предистория приканваме комисията да разясни своята позиция и евентуалното си нормативно е, предложение. Дава веднага думата на заместник директора на Генерална дирекция здраве, здравеопазване на Европейската комисия. Благодаря много, господин председател. Вече имаме няколко нови категории, по които трябва, за които трябва да се вписва страната на происход. Освен говежда, това, са вече, това е вече валидно за овнешко и няколко други вида месо. Ще бъде задължително в доклада се казва, че когато месото се използва като съставка, това също е задължително на... беше прилож... беше прието през май 2013 година. В началото ставаше въпрос само за няколко вида месо, включително и включително и конско месо, сега вече е валидно и за мляко. Във втория доклад говорим за непреработени храни като ориз, храни с, един, с една единствена съставка захар и случаите, в които дадена съставка представлява над 50% от съдържанието на продукта, речем домата в доматения сос. Сега, разгледам, сега разглеждаме няколко неща и виждаме, че потребителите се интересуват от происхода на съставките, макар и не в такава голяма степен, в каквато се интересуват от происхода на месото и млечните продукти. Потребителите предпочитат нивото на происход да се запази на ниво държава членка и веригите на доставки за трите категории храни, които аз споменах, показват, че много често се променя происхода, за да може да има ниска покупна цена и качеството на крайния продукт. Задължителното етикетиране на ниво Европейски съюз и на ниво страна е много сложно при някои видове храна, което води до увеличаване на производствените разходи, което пък вече ще бъде предадено долу по веригата до потребителите. Освен това, имаме притеснения за възможна фрагментация на вътрешния пазар, която ще се появи при тези категории храни, както и дали това няма да окаже въздействие върху конкурентоспособността на нашата хранителна индустрия. Доброволното етикетиране поради тази причина изглежда е най-подходящото решение, което позволява на потребителите да подберат храна от определен происход, без по този начин да налагаме допълнителни разходи и да затрудняваме операторите, органите и самите потребители. Благодаря. Това беше от мен, а сега ще дам думата на колегата от DG Agri, Генерална дирекция Агри. Благодаря много. Аз също искам да ви кажа добро утро. Наистина с удоволствие представяме двата доклада пред вашата комисия. Както знаете, работим заедно. Ние, Генерална дирекция здраве Генерална дирекция селско стопанство, по една и съща тема. Също така нашите ресорни комисари представиха заключенията в съвета по селско стопанство и е, рибно дело. Освен това успяхме да запознаем част от колегите с заключенията, които сме достигнали. Нашия доклад, който всъщност е доклада на дирекция Агри, се фокусира върху използването на мляко и някои други видове месо, различни от телешкото. Нашето заключение е същото като това на колегата в момента потребителите, ако искат, могат да избират тези млечни или местни продукти, на които доброволно е оказано откъде идват от оператора. Това е добра възможност, която няма да натовари допълнително хранителната индустрия или органите. Задължителното регионално етикетиране ще затрудни много процеса както ясно се вижда от нашия доклад. Допълнителни заключения от доклада и всъщност тук искам да се върна към нещо от доклада. Потребителите се интересуват от происхода на продукта и потребителите винаги са искали да получат максимално подробна информация за това, което консумират. От друга страна, желанието на потребителите да заплатят за този вид допълнителна информация не е много голямо, така че когато първоначално разгледахме различните възможности за етикетиране, то потребителите искаха да има етикетиране на ниво държава членка Когато имаме задължително етикетиране за мляко, неговите тежеста ще бъде понесена неравномерно от различни от, от различните економически оператори. Например, тези, които се занимават, тези, които са разположени в гранични региони или тези, при които имаме една област, която е самодостатъчна, няма да имат еднакви задължения. Освен това, това може да доведе до вреди за економиката, ще има трудности при проследяването и може би нещата ще бъдат много сложни при а, високо преработените продукти. В този случай и задължителното етикетиране отново ще доведе до допълнителни разходи, което ще доведе до повишаване на цените за потребителите. Вътрешния пазар също така може би ще бъде по-сегментиран, регионализиран и национализиран дори до определена степен. И международната търговия също ще пострада заради по-низката конкурентна способност на нашата хранителна индустрия. От друга страна, доброволното етикетиране ни се струва най-доброто решение в този случай. Така потребителя ще има възможност да подбира онези хранителни продукти, които идват от определен регион, ако иска да го направят. От друга страна, няма да има допълнително затрудняване и понася на административна тежест от страна на преработвателите, което ще помогне економическия климат. Благодаря. Thank you very much. And now we... Благодаря. Сега започваме с госпожа Сомер. Äh, благодаря. Искам да благодаря на комисията за двата доклада. Те показват това, което се очаква. и следват работата, свършена по регламента. И така тези продукти, които включват мляко и месо, проверихме географ... географските означения по отношение на всички тях и попитахме комисията дали е възможно това да се направи. Не се изненадвам от резултатите на тяхната работа. Стана ясно, че когато става въпрос за мляко, граничните региони в Европейския съюз ще бъдат негативно повлияни. А целта на Европейския съюз е да гарантираме, че всички оператори получават еднакво третиране и работят на равна нога. Ситуацията става още по-сложна, когато става въпрос за преработени млечни продукти. Комисията в този случай казва, че това въобще не е възможно и че усилията не оправдават ползите, които могат да бъдат извлечени от а, такова етикетиране. В този случай става въпрос за една черна котия, в която се казва, за всички, в която се споменават всички неща, които искаме. Тоест, ако потребителите искат нещо или друго, те винаги ще кажат да, но ако не искате от нас да платим за него, то тогава вече не сме толкова заинтересовани. Знаем, че ситуацията е различна в различните държави членки. Италианските и френски колеги знаят какво говорят, когато става въпрос за ситуацията в тяхната страна. Има много страни в Европейския съюз, в които потребителите не се интересуват толкова много от тези неща. Такъв е случай, например, с моята страна, с Германия. Има и един момент с протекционизма, нещо, което сме обсъждали и преди. Цялата идея е да се получи предимство пред други части от Европейския съюз, а това противоречи на духа на единния пазар. Освен това не бива да забравяме, че се увеличават и бюрократичните тежести. Има всякакъв вид системи за допълнително проследяване, които трябва да бъдат създадени. И това, което трябва да гарантираме е, че законодателството, което създаваме е добро и то не застрашава конкурентна способността на, международ... на, на нашите оператори на международния пазар. Разбира се, нещата са различни в различните хранителни категории. Аз обаче съм за доброволен подход към етикетирането, доколкото това е възможно. Тъй като хранителната индустрия се снабдява с суровини от цял свят. Това, което се взема предвид е цената, качеството, дали съответният продукт е наличен и може да се окаже, че в един момент – да речем, ягоди за ягодово сладко идват от различни места седмица след седмица. Не можем да включим всяка една страна в етикета, защото това не би било ефективно въобще. Ти че това, което повече интересува потребителите е дали суровините идват от Европейския съюз или извън Европейския съюз, а не можем все пак да печатаме нови етикети всяка седмица, когато мястото от което се доставят ягодите, се променя. Като цяло съм съгласна с комисията, но имам един въпрос. Свързан с видовете месо, които не изискват етикетиране на страната на происхода. За най-често срещаните видове месо имаме етикети, на които пише къде е отгледано животното и къде е заклано. Защо комисията смята, че ще е толкова трудно да се отбележи и происхода на другите видове месо? Дали не е възможно просто да се напише една област, от която идва месото. Мисля, че тук има дисбаланс и аз искам да знам дали, а, да речем, зашкото месо, което консумирам, идва от Китай или не. По отношение на въпросите, свързани с месото, до голяма степен съм съгласна с представянето ни от комисията. И това е горе-долу това, което така или иначе очаквах. Що се отнася обаче до месото, не съм напълно сигурна, тъй като смятам, че след като това е възможно за част от видовете месо, то би трябвало да е възможно за другите видове месо, дори и те да не се продават в такива големи количества. Поради тази причина ще помоля за разяснение. Председателя благодаря. Госпожа Калибек. Благодаря. Искам да благодаря, но ми се стори, че като изслушах изказванията, има противоречие. За определени видове месо се отбелязва происхода, когато има обосновка, но в други случаи не е така. И сега, когато чух колегата преди мен, мисля, че основният проблем е май е с етикетирането за страна. Ако позволим само доброволното етикетиране, дали по този начин не забраняваме някакъв вид конкурентно предимство, което може да съществува. Това, което не ми харесва, че непрекъснато слушаме в този контекст как се занимаваме с протекционизъм. Когато го работим по теми като защита на околната среда и си говорим за храни, трябва да знаем по какъв начин оказваме влияние върху цялата верига, да речем върху транспорта. Хубаво е да се знае колко път е пропътувал продукта, преди да стигне до нашата маса. Освен това, много пари се използват не само за сълскостопанско развитие и регионално развитие, но за структурните и кохезионни фондове. Там говорим за създаване на работни места, за тяхното поддържане в целия Европейски съюз и най-вече в селските региони. аз всъщност не... Аз всъщност като потребител бих могла да повлияя къде ще се създават или ще се запазят работни места. Не е задължително това да бъде регион, от който аз идвам, защото това може да е протекционизъм, но, например, аз наистина искам да знам откъде идват зайците и бих искала и други продукти да се казва откъде идват. Благодаря много, казва председателя следващия оратор. Аз всъщност съм до известна степен разочарована от тези доклади, защото, както казахте, господин председател, толкова пъти вече сме разисквали темата. Има различни гледни точки и ми се струва, че спряхме на различна точка от пътя към задължителното етикетиране. Моят въпрос е следния. Разбирам аргумента за конкурентоспособността и за ограниче, ограничението, но защо само за тези продукти? Както вие вече казахте, а ние изискваме да има етикети за происход за неща като зехтин, като, като плодове и зеленчуци и защо а, не сме съгласни да искаме такива задължителни етикети за месо и мляко. Разбирам проблема с разходите. Никой не иска да увеличава разходите за производителите, защото това се отразява на потребителите, но аз успорвам това, че потребителите не се интересуват откъде идва храната им. Последният доклад от Обединеното кралство казва, че над 80% се интересуват откъде идват техните млечни и местни продукти. Биха искали това да бъде части от етикетите на обработените храни, искат да знаят, че когато отиват и купуват някой продукт, той е продукта, който те си мислят, че е, защото имаме непрекъснато проблеми, дори скандали с обработеното месо. Да речем при бекона има английското знаме на бекона. Струва се, че то идва от Великобритания, а после се оказва, че всъщност е датски, а преработвателя просто го е нарязал и го е опаковал в Обединеното кралство. Тъй като няма задължителен етикет, това много обърква потребителя, така че аз тук виждам възможност да улесним живота на потребителите. Идеята не е да спрем хората от това да купуват продукти от друга държава членка или извън Европейския съюз, просто да им дадем избор. Разбирам, че това може да бъде скъпо, ако става въпрос за много сложни храни с много съставки, но когато става въпрос за прости храни, които няма толкова много съставки, да речем като сирене, не виждам защо да не има етикет за происход. В Обединеното кралство много често се използва мляко от Обединеното кралство, от Ирландия и не виждам това какъв проблем е. Мисля, че потребителите искат да видят тази информация и за мен е много разочароващо, че не разглеждаме възможността за етикетиране на простите продукти в млечната индустрия, които имат няколко съставки само. Ако купим една наденичка, бихме искали да знаем откъде идва тя. Преработвателя знае кое откъде идва, не е толкова трудно И мисля, че въобще не е толкова сложно да се етикетират нещата и съм разочарована, че комисията привежда като аргумент единствено и само евентуалните разходи. Председателя, благодаря много, Бартайс. Благодаря много, господин председател. Трябва да кажа, че съм напълно съгласен с това, което казаха колегите преди мен. Съгласен съм с техния анализ и смятам, че не всичко, което комисията ни представя, е логично или пък е смислено. Мисля, че етикетирането на происхода трябва да е задължително тогава, когато има интерес от страна на потребителя. Госпожа Гърлинг защити тази теза. Такъв интерес има при местните продукти, при млечните продукти, при млякото и анализа на комисията е интересен, но не споменава възможните положителни аспекти от етикетирането на мястото на происход. Също така прекалено се раздува разходите за, да речем, производителите в областта на млечните и местни храни. Ако разгледаме анализите ще видим, че цената на такова етикетиране е ниска до средна и освен това е разписано, че в много малка степен би повлияла дори и малки и средни предприятия, така че нека да се върнем към това, което каза госпожа Гърлинг, а именно, че 84% от европейските потребители биха искали да знаят къде идват техните млечни продукти и тяхното мляко. И поради тази причина моля комисията да помисли дали трябва отново да се разгледа варианта с доброволното етикетиране или пък трябва да има един по-добре обмислен подход – възоснова на проучвания за различните продукти, като определено тук трябва да се включат и млечните продукти. Така че наистина просто искам да повторя това, което казаха колегите. Моля, разгледайте нещата по-подробно. И сега госпожа Конечна. Благодаря, господин председател. Мога да бъда съвсем кратка. Просто ще се съглася с колегите които изразиха несъгласие с предложението на комисията, мисля, че прозрачното етикетиране на происхода може да бъде една много важна стъпка към това да дадем възможност на потребителите да разберат по-добре какво ядат и наистина ми се струва, че разходите са прекалено раздути, що се отнася до това колко би струвало подобна стъпка на фермерите и на малките и средни предприятия. Няма да има толкова тежест върху производителите, но пък ще им позволи да бъдат по-конкурентно способни. Има още нещо, което искам да кажа и то вече е споменато много пъти, но ще го повторя, защото то оказва влияние върху централноевропейските и източноевропейските страни. През няколко месеца имаше обществено допитване, допитване в Чехия и проучването показа, че в една трета от всички проби от хранителни продукти има разлика между това, което има като съставки в нашите продукти и същия, състава на същия продукт в, да речем, Германия. Тоест при нас ние консумираме некачествени химически подобрени храни, А в Германия продукта е по-здравословен и се продава на по-ниска цена. Един и същи производител продава по-низко качествен продукт по-скъпо при нас. А мисля, че това няма да се случи, ако имаме задължително етикетиране. Така потребителите ще знаят какво ядат. Освен това ще се увеличи доверието в Европейския съюз. Мисля, че е всяка възможност поне малко да подобрим информираността на потребителите е наистина много добра възможност не само за нас, а и за комисията. Освен това искам да има прозрачност по отношение на происхода на хранителните продукти. Това е необходимо, защото само по този начин можем да покажем на европейските граждани, че могат да имат доверие на институциите на Европейския съюз имайки предвид всичко, пред което са изправени потребителите в момента. Всичко, което им се предлага като хранителни продукти от страна на потребителите, ситуацията е такава, че ситуацията се влушава ежедневно за тях. И мисля, че поради тази причина това, което комисията в момента ни предлага, не е достатъчно. Вярвам, че можем да постигнем много повече. Благодаря и аз не мога да се съглася с предложението на комисията и съм особено скептично настроена, що се отнася до нейните препоръки. Съгласна съм с последните изказвания, които прозвучаха. Наистина, потребителите все повече изпитват потребност от доверие в продуктите, които консумират и това доверие се основава на информираност. Дори е <clears throat> едно такова посочване, според което продуктът е от Европейския съюз или не е от Европейския съюз, вече не стига. Прекалено общо непрецизно е това посочване. От друга страна, когато се говори за разходи, естествено, всяко нормативно задължение поражда своите разходи. Ако обаче това задължение стане общо, лека по лека разходите за спазването му се намаляват. Това е известно до сега от практиката. И естествено, е, вече не е актуален и въпроса за конкуренцията. За допълнителната тежест върху производителя. Е, трябва да ви кажа, че понякога етикетирането с посочване на происхода може да бъде и от полза за потребителя. И да видим в случая с руското ембарго в региона, от който съм, се произвеждат ябълки и круши, настъпи известна паника, поради това, че Русия затвори вратите на, своя пазар. Какво стана? Беше подета широка информационна кампания за да насърчаване на, на потребителя по места във Франция да купува местната продукция от ябълки и круши така на краща производителят посочи происхода и потребителят направи свой избор именно възоснова на този критерий. И да вземем меда. В нашите супермаркети се предлага много мед от Китай. Понякога една пчела не е участвала в производството на този така наречен мед. И, и ако потребителят го знае, той ще направи своя избор и ще си купи мед от а, а, традиционен производител, дребен производител на висококачествена а, а, стока. А, така че аз определено съм за задължителното посочване на происхода. Благодаря, господин Петишини има думата. Благодаря, господин председател. Много внимателно слушам разискванията и искам да кажа и своето мнение. От една страна съм напълно съгласна с казаното от госпожа Герлинг. Нужно е да има прозрачност, да се предоставя информация на потребителя. Така че той да може информирано да вземе своето решение. Разбира се, осъзнавам, че това също така може да има последствия за производителя, защото суровината може да има различен происход през годината. А също така може да се промени и хранителния състав – Следва да имаме предвид всичко това. Но 85% от е, потребителите, европейските граждани, е, желаят да разполагат с необходимата информация. Следователно тук, според мен, трябва да се намеси Европейският съюз и да насърчи процеса на етикетиране. Защото е, очевидно гражданите плащат своите данъци и е необходимо да се намеси Европейския съюз тогава, когато има интерес от страна на европейските граждани да им бъде предоставена съответната информация. Е, добре, как сега да примерим двете страни в хода на преговорите, например, с Съединените щати относно партньорството по, а, за търговия? Как а, това партньорство ще се развие по начин, който да не навреди на гражданите на Европейския съюз. Това партньорство сякаш иска да заличи всички постижения на Европейския съюз. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. През лятото успях да посетя различни производители в моя регион и е, станах свидетел на различното мнение на хората, когато задавах въпроса, свързан с темата, която обсъждаме. На първо място, онези от тях, е, които е, се занимават с регионално производство, регионална суровина, проявиха много голям интерес. Също така, те изказаха мнение, че трябва да четем с е, критично око докладите, които се представляват, е, представят от страна на комисията. Колегата, е, който се изказа по-рано, предостави също така доста интересни данни и размисли сподели по този въпрос. Естествено всичко това струва нещо. Но Конкретно в Германия потребителите много внимателно правят анализ на разходите си. Това също следва да се има предвид. Но имам и въпрос към комисията. Ако кажем, че е, е необходимо да оставим възможност за доброволен характер, на етикетирането. Как тогава ще можем да гарантираме еднаква цена за всички? Противовес мога да посоча задължителното посочване на происхода. Как по този начин ще можем да гарантираме равнопоставеност при конкуренцията между всички? Комисията очевидно има различни становища по този въпрос, така че разчитам да отговорите на въпроса ми. Благодаря, следващия оратор. Благодаря, господин председател, може би не за последен път разискваме тази тема, която сме разисквали доста често до сега. Дали става въпрос за плодове, за мед, за зехтин, няма значение. Важно обаче е чисто прагматичната страна на въпроса. На първо място разходите. Производителите ще трябва да заплатят увеличените разходи. Аз знаем, че наистина цената ще се повиши и следователно в крайна сметка крайната цена ще се плати от потребителите. Тук засягам също така и въпроса за измами, свързани с храната и с етикета, происхода, който се посочва. Например, нека да си припомним случая с конското месо. Това беше една злоупотреба. когато предлагаме задължително етикетиране, посочване на происход, трябва да бъдем в състояние да гарантираме защита от евентуална манипулация или злоупотреба и равнопоставеност на всички производители. Разбира се, ако сме изправени пред риска да се национализира цялата хранителна верига, следва да имаме предвид и, и тази опасност. Сега, разбира се, ако а, има полза и производителя е задължен, ще потърси възможност да а, намери добра страна за въпроса, включително и за себе си. Например, в Испания могат да се купуват яйца, които са 8 или 10 пъти по-скъпи от яйца с происход Китай, но производителя знае защо плаща повече, ако иска. Когато цената се увеличава просто заради поставянето на допълнителен етикет, това не непременно гарантира очевидно качеството на продукта, но пък от друга страна купувачът е добре да разполага с тази информация, имайки предвид и високите е, стандарти, които съществуват в е, областта на хранителната промишленост в Европейския съюз. Това е свързано също така и с е, е, цялото производство. Така че съм съгласна като цяло с предложението, което се прави от комисията. Благодаря. Председателя, благодаря. Преди да дам думата отново на комисията за отговор, позволете да задам и аз един въпрос. В хода на разискванията видяхме, че е, мненията в рамките на Европейския парламент са различни и за това очакваме с интерес предложението на комисията. Някои от тях, някои от колегите са за предложението на комисията, други е, по-скоро отстояват а, е, изискванията на потребителите, а именно да се предоставя повече информация на потребителите относно происхода на храната. И така обръщам се към комисията за следния въпрос. Няма ли предвид предишните ни практика да се посочва происхода за различни а, продукти, да подходим сега и а, когато обсъждаме този въпрос. Именно съставни храни, обработвани храни. Много трудно може да се посочи происхода на всяка една съставка. Това, разбира се, ще бъде и доста скъпо за производителите. Не така обаче стоят нещата, когато става въпрос за а, продукт с една съставка. Струва ми се, че нещата биха били много по-лесни. Например, а, портокалов сок само две или три страни произвеждат портокали на практика. Толкова ли е сложно да се знае дали това са китайски или бразилски портокали, или пък са от европейски происход? Дружеството обикновено имат едни и същи доставчици – не непременно непрекъснато променя доставчиците си. Така че, въпросът ми към комисията е следния. Мислите ли, че а, и друг а, вид продукти, при които няма да се доведе до толкова сериозно увеличаване на цената, биха могли да бъдат взети предвид. Какво мисли комисията за определена група а, категория храни, например пресно месо или а, други? Как да подходим? Знаем, че има различни мнения и от страна на производителите и земеделските стопани. Thank you very much and we will do it in the same order if you allow. И така, ако ни позволите, ще отговорим по същия начин, по който направихме и експозетата си. Ще говорим по общите въпроси и въпросите, е, които са с по-конкретни е, специфично, по-конкретно специфично естество, например, за месата, ще дам думата на колегата като цяло и слушахме различните мнения по този въпрос и позволете сега конкретно да отговоря на вашите въпроси. Когато става въпрос за доброволно етикетиране срещу задължително посочване на происхода, всъщност най-голямата разлика се състои в това, че при доброволно доброволното посочване само тогава, когато има информация свързана с конкуренцията или информация, свързана с происхода на храната, която би могло да бъде от негативен характер, може да се разглежда в този смисъл. С други думи, в някои случаи ще се има предвид искането на потребителя и евентуалните ползи от посочването на происхода. По този начин бихме могли да отговорим на изискванията за доброволно посочване на продукта. Сега, що се отнася до казаното накрая в хода на изказванията. Задължителни посочвания могат да се изискват тогава, когато има е, значително отрицателно въздействие, не само по отношение на цената, но и във връзка с е, е, хранителната верига, нарушения на пазара, международен стокомен и прочее. Е, всички тези фактори трябва много внимателно да бъдат анализирани, за да можем да е, се съгласим, че е, посочването на происхода може да е доброволно. Искам да кажа и следното, че някои държави членки и използват националните норми за етикетиране. Искам да ви припомня, че има подобни във Франция, централноевропейски държави, както и другаде, където се посочват много ясни определения – ако има достатъчно обосновка за връзка между качеството на храната и происхода и има доказателство, че за потребителите това е важна информация, тогава се е спазва условието за съразмерност и това е факт, на който сме ставали свидетели и в миналото. Това е едно подобно решение, което, от което сме се възползвали и по-рано. Сега, Показаното от госпожа Гирлинг за стандартите и за датския бекон, това е изключителен пример за изпълнение на норма. Ние трябва да наложим изпълнението на съществуващите актове. Факт е, че тук става въпрос за неизпълнение на норма. Казва се, че не трябва да бъде подвеждащ етикета, независимо дали с текст или а, е, снимка и а, необходимо да има а, нееднозначност в този смисъл. Така че ако има британския флаг, това трябва да значи на, произведено в а, Великобритания. Ако а, а, флага е датски, тогава трябва да се напише с текст произведено в Дания. В противен случай става въпрос за злоупотреба. И така, трябва според мен изключително много усилия да се вложат в изпълнение на съществуващото законодателство. После няколко пъти бе споменат въпроса, свързан с проследимостта. Това е едно средство, което дава възможност за администриране на системата по цялата хранителна верига, така че да може да се идентифицира източника, да се а, а, намери конкретно проблема да се анализира. И разполагаме с правилата за всички е, продукти и за месото по-конкретни, така че да може да се гарантира проследимостта. Сега, Скандал, свързан с конското месо, беше един пример. Благодарение на правилата за проследимост успяхме да намерим происхода на продукта. По казаното за задължително посочване страната на происход, ябълки, например, праскови, круши, мед, руското ембарго и прочее. Мисля, че тук вече има задължително изискване за посочване на а, происхода, а, произведено в Европа в конкретния случай. Съгласен съм с казаното за различните реакции от страна на отрасъла по този въпрос. Действително, не можем да твърдим, че доброволното етикетиране ще е със същата цена, както задължителното. Ако една компания иска доброволно да въведе етикетиране, е едно, но ако трябва и много малки а, дружества да въведат а, такова посочване на происход, очевидно а, това е допълнителен разход. Тоест, други думи, само задължителният етикет ще бъде а, а, допълнителен разход за тях. И по казаното за една съставка на продукти. Вие посочихте, господин председател, сок от портокали или пък можем да, да кажем от ягоди, мляко, сирене и прочее. Трябва да осъзнаем следното. На първо място – макар и да изглежда, че е, доставчика не се променя, това може да се случи. Може много добре да се възползвам от посочения от вас пример с портокала, обаче ако има промяна в фитосанитарното положение по средата на сезона, тогава очевидно производителя веднага ще трябва да смени доставчика и иначе трябва да си затвори производството. На следвато място, ако има няколко канала за доставка, в зависимост от е, сезона. Някои продукти е, се произвеждат в различни части на света активно в конкретния сезон. Това също трябва да се има предвид, т.е. конкретната ситуация може да бъде различна в конкретна страна, в зависимост от това откъде идва суровината, а между другото за едно дружество в един сезон, в една година нещата могат да бъдат различни. И а, сега отново тук се засяга въпроса с ценообразуването. Така, мисля, че отговорих на повечето въпроси. Ще дам думата и на колегата ми, ако желая да добави нещо. If you agree, Chair, we still have uh, a couple of minutes. Здравейте, господин председател. Имаме още няколко минути, нали? Така, бих искал да напомня на вашата комисия, че Нашия доклад е, е, се основава на две изследвания, поръчани на външни експерти. Е, така че всъщност ние обобщаваме констатациите на външните независими експерти. Така че в тесния смисъл на думата тук не става дума за предложение, разработено от службите на комисията. При все това тук ясно прозвуча желанието е, да се поразширят нещата. Всички сме наясно, че прозрачността в е, хранително-вкусовата област е нещо изключително важно, въпрос на доверие, въпрос на широк обществен интерес. И аз смятам, е, ние сме на едно мнение с вас за необходимостта да извлечем максималното от този процес. Господин Мико е, спомена вече няколко отрасъла, в които етикетирането е задължително е, за происход. Е, и, и това е резултат от един исторически процес. Започнахме с тези произведения, в които по-лесно можеше да се наложи практиката. Плодовете и зеленчуците са един характерен пример. Доматите се събират в определен производителен район е, и се пускат в продажа през разпространителската верига. Ако обаче е, включим етап на преработка, е, положението става по-трудно. Ако вземем производството на телешко и говеждо, телето се ражда някъде, продава се на някого, който го огоява, след това имаме кланица някъде другаде, И вече тук, дори за, само за прясното месо, имаме три е, източника, така да ги наречем. И така нещата стават по-сложни. Ако вземете пък е, млекопроизводството, там е, веригата вероятно е най-сложна, защото всичко проистича в крайна краища от суровото мляко, но суровото мляко може да бъде пренасено на сериозни разстояния. И, и, и всичко това определено е, ще усложни положението за всеки го, който би възприел задължително посочване на происхода. И точно тук сме изправени пред една класическа дилема. Ако въведем задължителен режим, значи той трябва да бъде спазван от всеки. И тогава много стопански дейци ще викнат задължението не е съразмерно на добавената стойност, на, на допълнителната полза за потребителя в края на <coughs> разпространителската верига. И, и трябва да преценим колко далеч да стигнем, наистина. <coughs> Не, и нали, всички се стремим към прозрачност. Ние самите сме потребители, Но винаги трябва да държим сметка за цената. И особено за млечната промишленост се намесват много допълнителни съображения. Ако вземете тук района Бенелюкс, Германия, Франция, значи имаме пет държави членки, които участват в един млекопреработвателен отрасъл, ако щете, и би било почти невъзможно за производителите на сирена точно да посочат откъде иде суровото мляко. Други страни нещата не са така сложни. В Великобритания, например, имаме само една обща, обща, една, обща граница с Ирландия и нещата могат да бъдат лесно проследени. Но в Средна Европа отношенията на съседство в млекопроизводството са доста комплицирани. Сега, едно е, регионално етикетиране вероятно би могло да е, бъде прието. Не, значи имаме мляко от региона. Не, независимо дали мандрата е в източна Белгия или в западна Германия. също така бих подчертал, че регионалното етикетиране – е, е важно, за да бъдат популяризирани регионалните произведения на пазара. И твърде често местните производители се възползват от възможността по свое желание, т.е. доброволно, да упоменат регионалния происход. Но при това не бих изключил възможността у нези с по-дълга продуктова верига, обхващаща по-широки части от континента, да бъдат и задължени в такъв случай обаче е, не, не е ясно как ще се справят тези производители с споменаването на всички източници по веригата. За нас е, доброволното етикетиране е почти съвършеното решение. И връщайки се на твърденията, че не сме отишли достатъчно далеч, е, особено за дребния дивеч, е, е, за дивешовото птиче месо, заешко месо и така нататък. Това са все местни произведения. Това сезонни и, и общо взето е ясно какъв е происхода им, доколкото пазарът е ограничен. При конското месо положението е по-различно. Е, конското месо се влага е, в е, преработката и производство на различни местни произведения. И твърде често тук става дума за по-големите производители но има и много малки опаковъчни предприятия, които е, разфасоват. И е, те биха били засегнати специално, ако се въведе задължително етикетиране. Ето защо ние стигаме до извода, както и двете изследвания, които поръчахме, че и в този случай не би трябвало да се въвежда задължение – а да се остави възможност. Впрочем, каквато възможност вече има. Така че, накратко, много е сложно положението, особено за високо преработените млечни произведения. И има някои предложения в различните доклади е, да, да понарасне така, прозрачността, но Общо заето предстои ни работа през едните няколко години. Благодаря. Благодаря ви. Беше много полез, полезна тази размяна на, на мнения. много се радваме на, на възможността да се изслушаме взаимно. И естествено този разговор няма да приключи днес. Е, ще продължим да говорим по тези въпроси. Аз това е, бих могъл да закрия тази сутрешното заседание, което ще продължи след обед от 15 часа. Приятен обяд!